Meine Damen und Herren, wir nehmen unsere Председателката, госпожи и господа, Продължаваме работа. Добре дошли на заседанието на Комисията по бюджетен контрол. Разполагате с екземпляр от дневния ред. Разполагаме и с екземпляр от бюлетина си, на който е оказан езиковият режим. Заседанието ни ще се излъчва на живо по интернет. Преминаваме към точка трета – размяна на мнения с върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, госпожа Могерини. Госпожо Могерини, добре дошла на първото ни заседание, в което участвате. Госпожа Могерини ми се обади преди заседанието, за да ме уведоми, че е болна. След нейното изявление, след изявлението на представителя на Сметната палата и изявлението на нашия докладчик, госпожа Могерини ще ни напусне, за да се възстановява. Здравето е важно. Пожелаваме ви скорошно оздравяване. Обещахте отново да дойдете на наше заседание във връзка с прегледа на дейността на службата за външна дейност. А днес ще напуснете заседанието ни преждевременно. Проявяваме разбиране, тъй като имате изключително натоварен график. Приветствам с добре дошъл и компетентният член на Европейската сметна палата, господин Мугуруса както и колегата му, господин Фазакаш. Ще дам думата на представителите на Сметната палата. Кой от двамата господа желая да започне? Господин Могуруса. Благодаря. Госпожо председател, уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент, уважаема госпожо върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, в качеството ми на член на Европейската сметна палата, отговарящ за одита на административните разходи на органите, и институциите на Европейския съюз, за мен е чест да присъствам на днешното ви заседание. Миналата година ви представих резултатите от <clears throat> конкретната оценка на административните разходи на други институции и органи. Към момента мога да ви информирам, че цялостната оценка, извършена от палатата, се съдържа в годишния доклад за дейността ни. Тя се отнася до органите и институциите на Съюза като цяло. Палатата изчисли процент на грешки, що се отнася до административните разходи в размер от 1%. Констатирахме също така, че Системите за контрол и надзор функционират ефективно. За целите на одита през 2013 година палатата разгледа 153 операции, като подложи на оценка административните и други разходи на всички институции и органи. От тези 153 операции 11 бяха на ниво служба за външна дейност установихме недостатъци при изчисляването и сплащането на социални надбавки на персонала, както и при тръжните процедури. Установихме също така, че едно плащане по договор за информационни технологии в размер от 4,5 милиона евро бе засегнато от процент на грешки от 9,3%. При все това тези констатации не поставят под въпрос цялостната ни положителна оценка. Уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол, подобно и на предходни години, палатата препоръчва на Европейската служба за външна дейност да предприеме по-нататъчни мерки, така че служителите да предоставят документи за личната си ситуация, да ги предоставят редовно. Освен това, трябва да се работи за своевременната обработка на тези документи, тъй като това се отразява върху изчисляването на окончателния размер на плащанията. Палатата трябва да подобри структурирането, координирането и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки. Това може да стане като централата предостави по-голяма подкрепа на делегациите. Що се отнася до последващите действия във връзка с наши минали препоръки, не установихме случаи подобни на тези през 2011 година. Тогава временно наети служители бяха подписали договорите си едва след встъпването си в длъжност. Тези и други въпроси, свързани с функционирането на системата за контрол и надзор на службата за външна дейност, ще бъдат обект на проверка по време на одита през 2015 година през финансовата 2015 година. Благодаря ви за вниманието. С удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. Както обяви госпожа председателя в уводните си думи, Днес ме придружава колегата ми, господин Фазакаш. Той е член на Европейската сметна палата, отговарящ за специален доклад номер 11 от 2014 година за създаването на Европейската служба за външна дейност. Той също с удоволствие ще отговори на всички ваши въпроси по този специален доклад. Благодаря, господин Томе. Това означава ли, че господин Фаза Каш също желая да вземе думата? Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми е, членове на комисията Конт, уважаеми дами и господа, може би се спомняте, че преди две години по повод на освобождаването от отговорност на СВД, върховният представител госпожа Ештън направи своето първо посещение тук, което беше много интересно. Става дума за посещение в комисията Конт и тя отговори на различни въпроси във връзка с освобождаването от отговорност и е, структурата на Европейската сметна палата. По повод на това заседание, комисията КОНС възложи на нас, Сметната палата, да изготвим специален доклад за е, създаването на Европейската сметна палата. Вие знаете, че миналото лято бяхме готови с този доклад и го публикувахме и се радваме, че заедно с АФЕТ и други комисии тук този е, доклад е бил обект на обстойно обсъждане. За нас, разбира се, е нещо, което се разбира от само себе си, че при настоящото освобождаване от отговорност ще става дума не само за финансови въпроси, а за много въпроси във връзка с нашия доклад. И е, те ще намерят отговор. Радвам се, че участвам в днешното заседание и ако има други въпроси във връзка с този специален доклад, с удоволствие съм на ваше разположение за отговор. Благодаря. Благодаря. Има още много открити въпроси. Госпожа заместник председателят говори за е, специалния представител. Е, виждате, че е, това е доста скъпо удоволствие. Резултатът е умерен. Видяхме също, че в СВД все още има някои недостатъци. Видяхме, че все още имаме 11 делегации от един човек и си задаваме въпроса какво може да се направи от делегация с един член. Но нека да изчакаме изчакаме по отношение на менеджмента през 2013 година. Там могат да се изкажат някои е, много важни неща. Надяваме се много, че вие ще е, действате по друг начин от е, вашата предшественица. Тя не носеше отговорност за бюджетната година, а вие през следващите бюджетни години сте винаги добре дошла при нас. Давам ви думата. Thank you very much. Благодаря. Както казахте, за първи път съм гост във вашата комисия. Извинявам се за това, че днес няма да съм толкова ефективна. Здравето ми не е цветущо. Ето защо ви моля за извинение. Вероятно не е най-подходящия момент сега да отговарям на въпроси. Споразумяхме се да дойда още един път, след като приключи освобождаването от отговорност, за да ви дам информация какво смятаме да правим от тук нататък, защото вашата комисия е много полезна по отношение извличането на полки. Особено по отношение на прегледа на СВД, мисля, че има въпроси, които можем да обсъдим заедно, заедно и с комисията АФЕТ и мисля, че ще е полезно за всички нас да работим заедно. Започнах преглед на прегледа, ако мога така да се изразя, заедно с новия генерален секретар. Вероятно си спомняте, че избрах нов генерален секретар, който ще поеме своята длъжност на 1 март и ми се струва, че е естествено прегледа на дейността на СВД да бъде направен заедно с новия генерален секретар, господин Елен Леруа. Той вече започна необходимото и след няколко месеца аз естествено ще ви дам информация за това какво може да се направи по по-различен начин. Тъй като вече има предложения и работата на практика вече е започнала по някои от аспектите, свързани с прегледа. Знаете, че все още съм в началото на своя мандат. Много се радвам, че съм тук пред вас. Трябва да ви кажа, че за мен е нещо като личен ангажимент да се появявам пред вас в парламента. За мен е изключително важно да следя вашата работа. Тя е много полезна. Мисля, че ние имаме една и съща цел, а именно създаването на истинска европейска външна политика. Мисля, че ролята на Европейския парламент в този процес е ключова. Нашите граждани трябва да осъзнаят каква е нашата задача, трябва да я приемат за себе си, а средствата, които се отпускат, трябва да се изразходват разумно, ефикасно и нашите граждани трябва да знаят, че институциите харчат разумно и че работят ефективно, както вече подчертах. Така че оценявам високо вашето сътрудничество в тази връзка. Искам да благодаря на господин Могоруса за това, че е тук и за работата, която той свърши. Той отговаря за освобождаването от отговорност през 2013 година. Господин Фазакаш отговаря за доклада на палатата по отношение на прегледа на СВД. Нека да кажа, че Сметната палата дава изключително ценен принос към работата на вашата комисия. Макар, че бюджета за 2013 година беше изпълнен под шапката на Леди Аштън, моята предшественичка, аз мога да дам информация за този бюджет, за аспектите, по които мога да се изразя. За мен това е дълг и чест. Всички ние носим отговорността да създадем една служба за външна дейност, която да функционира добре, макар че тя все още е като пеленаше, само на 4 години. Много млада е тази служба. Знаете, че имаме обща външна политика и политика за сигурност. Имаме различни действия, които предприемаме в целия свят. Ето защо нашата служба е СВД трябва да може да оказва необходимата помощ там, където това се налага. Ние работим заедно с институциите на ЕСА, независимо дали става дума за парламента или за други институции, включително и тези от държавите членки. Е, работата ни трябва да е максимално ефективна. Ето защо има нужда от сътрудничество. Вероятно си спомняте по време на моето изслушане в парламента през октомври миналата година, че обявих, че съм готова да работя за създаването на обща визия и стратегия за външната ни политика. Обедена съм, че няма как да се създаде обща визия или политика без да има достатъчно добър инструментариум е, за тази цел. Като започнем от човешките ресурси, логистиката и стигнем чак до административните практики. Това е гръбнака на нашата работа. Ето защо в всичко това аз съм готова да търся диалога с вас. Готова съм да се стремя към максимална прозрачност, максимална рентабилност, ефикасност на вложените средства. Готова съм да извлека полуки и да се възползвам от най-добрите практики. Нека сега да коментирам по някои от ключовите теми, които бяха засегнати. Тук доста въпроси бяха зададени в писмена форма от службите. Между другото, нека да благодаря на всички служби за работата, която е извършена. Първо, по доклада за годишната дейност за 2013 година. Заедно с годишните отчети, този документ представя всички операции, които сме извършили през 2013 година. Радвам се, че авторизиращия служител успя да оттегли резервата, която беше сложена в това отношение. Много напредък е постигнат в това отношение и това е изключително важно, тъй като нашите делегации и нашия персонал има нужда от сигурност. Полагаме всички усилия да набираме персонал в областта на сигурността по силата на съществуващите правила. Продължаваме да намаляваме така наречените материални грешки. Споменахте значителни грешки с финансово въздействие през 2013 година. Те възлизат на 0,06% за делегациите. По отношение на писмените въпроси, както вече казах, службите положиха всички усилия да откликнат на вашите въпроси. Те са 94. Разбирам, че е, тези въпроси не са чак толкова много в сравнение с миналото и това е окоръжаващо. Естествено, мога да отговарям и на повече въпроси, дори повече от 94, ако желаете. Броя на въпросите и техния обхват показва, че проявявате голям интерес към различните аспекти на нашата работа. Има много въпроси свързани с договорите за недвижимо имущество. Сигурна съм, че ако възникнат и други въпроси точно по тази тема, за 2013 година господин Патрик Чайлд ще ви даде по-подробни отговори. Става дума за тези въпроси, които не са споменати в хода на писмената процедура. Що се отнася до сътрудничеството с комисията, е, тясното сътрудничество между всички институции на Съюза е важно за мен. Това го казах още в самото начало на своя мандат. Както знаете, взех едно трудно, но важно решение да преместя основния си офис в сградата Берлемон. Казвам основния ми офис, тъй като е, много хора все още се очудват, когато ме виждат в сградата на СВД. Аз имам офис там, естествено, но мисля, че трябва да играя пълната си, пълноценната си роля на заместник-председател. Освен това, СВД трябва да е в служба на всички институции, включително на Европейската комисия, на Европейския парламент. Ние координираме външната дейност на всички европейски институции. И ето защо трябва да подчертая, че ние започнахме да работим в рамките на групата на комисарите, посветена на външната дейност. Четири пъти сме се срещали в рамките на тази група, два пъти официално, два пъти неофициално. Изключително полезна се оказа тази работа, тъй като споделихме информация и започнахме е, дейност, е, работа по най-важните въпроси, по кръгълните камъни на външната политика. Заместник председател Георгиева, между другото, е изключително важна за вашата комисия. С нея започнахме да говорим по функция 4, водим разговори по измененията в климата, по енергетиката, въобще по много други теми, които оказват въздействие върху външната ни дейност. Нека да кажа освен това, че е, такава работа се върши не само по време на срещите и заседанията на тази група, а всеки ден. Ето, например, точно преди да дойда тук при вас, разговарях с комисар Стилианидис, той е в Киев в момента и координирах с него посланието, което отправяме към нашите събеседници във външен и вътрешен план. И мисля, че точно по този начин ние се превръщаме в една ефективна институция. По отношение на прегледа на СВД, следващите стъпки, както знаете, Прегледа от 2013 година беше подложен на е, сериозна оценка от държавите членки, от Сметната палата и от е, страна на вашата парламентарна комисия. Е, комисия. Искам да благодаря на вас за вашата ангажираност. Както вече ви казах, ще работя в тясна връзка с новия генерален секретар на СВД Ален Леруа. Той започна вече работа по този преглед и още веднъж искам да подчертая, че ще можем да ви даваме информация регулярно. Това може да стане през следващите няколко месеца. По отношение на економисването на средства, разбирам, че създаването на СВД се случи по време на тежка економическа криза. Европейската економика от 2009 година насам е в много тежко състояние и ето защо средствата е, са много малко. Е, всъщност е, всяка една дипломатическа служба на национално ниво премина през подобни трудности. Аз, знаете, бях министър преди това. Финансовата рамка за в бъдеще също не е особено обещаваща, така че трябва да се пести. Трябва да подчертая обаче, че инвестирането във външната политика си заслужава, ако то се случва разумно и там, където трябва. Трябва да се установи точното равновесие между економиите, там където те трябва да се осъществят и ефикасността на използването на ресурсите. Е, следва да има известна доза гъвкавост, защото външната политика не е като всички други останали области. Дневният ред там се определя от е, събития, които няма как да бъдат предвидени. По отношение на човешките ресурси, намаляването на персонала в идните години, в синхрон с многогодишната финансова рамка от СВД се очаква да намали своя персонал с 1% е, годишно. Това представлява всъщност 17 работни места годишно. Трябва да подчертая, че ние координираме глобална мрежа от 138 делегации. Ето защо трябва да имаме необходимите човешки ресурси. Ето защо трябва да се установи точното равновесие между економите и ефикасността. По отношение на реализираните спестявания, тук се основавам на доклада, който вече беше направен. СВД намери начин за намиране на, на пространство за спестяване от 2011 година. Три служби са закрити. Чрез преназначаване и преразпределяне на персонал ние отворихме нови делегации в Либия, Миянмар и ОАЕ. Има известен успех и по отношение на така наречената колокация, в която участват държавите членки. Реформите в политиката за персонала доведоха до спестяване. По отношение на политиката за настаняване на персонала на делегациите се постигна много. Същото въжи и за разходите за дневни. По отношение на равенството на половете, това е един от основните ми приоритети. Трябва да кажа, че ние имаме сериозен недостиг на жени в нашата служба. Баланса на половете още го няма, не съществува. Вярно е, че има известно подобрение, особено когато става дума за някои жени, които станаха ръководители на делегации, но все още има много какво да се желая по отношение на най-високите е, стъпала в иерархията и по отношение на менеджерските постове. Има много добри, е, много е, големи професионалистки в нашата служба, но те са в рамките на средния менеджмент и мисля, че ние трябва да запълним този пропуск. Отново казвам, става дума за най-високите постове има какво да се желая. Тук по отношение на дипломатите от държавите членки, които работят за СВД, като цяло тук имаме много голям успех. Целта 33% от персонала да идва от държавите членки беше постигната. Държавите членки, които се присъединиха към Съюза през последните 10 години, на тях се пада повече от 18% от персонала, а тяхното население е 21%, така че им преди 21% от населението на Съюза, така че баланса почти е постигна. Същото въжи и за делегациите. 17,7% от персонала са от държавите членки, така че е, съотношението е почти същото. От държавите членки, които се присъединих е, след 2004 година, 9 е, от тях имат персонал, който е повече погледнато спрямо населението им, което пък се сравнява с останалото население в Европейския съюз. Отново казвам, ще обърна сериозно внимание не само на националностите, но и на равенството на половете. Е, естествено, главното е да се е, уточни дали съответното лице има необходимия експертен опит, но ще Търсим равновесие по отношение на гражданството. И накрая по един въпрос, който знам, че е важен за вас, сътрудничеството с ОЛАФ. С удоволствие искам да съобщя, че СВД току-що сключи едно административно споразумение с ОЛАФ. Следвахме подхода, който Олаф възприе. Олаф се очаква да сключи съвсем скоро споразумение с комисията. Знам, че вашата комисия отдавна пледира за нещо подобно. С удоволствие трябва да съобщя, че благодарение на нашите служби това споразумение се изключи. В заключение искам да се извиня още веднъж най-сърдечно за това, че не съм на ваше разположение, така както ми се иска, но ще се опитам следващия път да съм малко по-свежа, по-работоспособна и се надявам, че тогава ще проведем истински пълноценен дебат вместо този леко хаотичен дебат, който провеждаме сега. Благодаря ви за проявеното разбиране. Не знам дали ще ми дадете възможност да чуя и мнението на докладчика. Това би било интересно за мен. В самото начало вече казах, че не се чувствам добре много се извинявам. Надявам се, че ще продължите сесията въпроси и отговори с Патрик Чайлд, а ако ме поканите още веднъж, аз ще дойда естествено и ще говорим за бъдещата ни работа. Благодаря ви за вниманието. Благодаря за вашето изказване. Всъщност би било добре да ни изпратите уводното си слово. Ще го дадем на колегите. Сега думата има докладчика господин Чернецки. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми гости от Европейската сметна палата. За втори път съм докладчик във връзка с освобождаването от отговорност с изпълнението на бюджета на Европейската служба за външна дейност. Бях докладчик и по работния документ за специалния доклад на Европейската сметна палата номер 11 от 2014 година във връзка с създаването на СВД. Госпожо комисар, знам, че времето ви е ограничено, за това ще бъда изключително кратък. Ще се огранича само с въпроси. Първият ми въпрос. След 100 дни на поста върховен представител, с какви предложения ще излезете за увеличаването на ефективността на функционирането на СВД? Втори въпрос. Що се отнася до рационализирането на виш... работата на висше управленско ниво в СВД? Какъв курс ще поемете? Трето, какви действия възнамерявате да предприемете с цел увеличаване ефективността на работата на специалните представители на Европейския съюз? Какви действия ще предприемете във връзка с изясняването на техния мандат, с подобряването на координирането на дейността им с дейността на службата и намаляване на разходите? Четвърти, последен въпрос – Мисията на Европейския съюз за върховенство на закона в Косово ЕОЛЕКС на 1 декември 2014 година вие назначихте външен експерт, на когото бе предоставен мандат да преразгледа мандата на ЕОЛЕКС, както и да установи слабости в дейността на мисията във връзка с твърдения за нередности. Бихте ли ни изложили междинните резултати от работата на този експерт? Кога ще разполагаме с междинния доклад за дейността му? Председателката, благодаря ви. Госпожо Могирини, имате думата. Ще споделя с вас някои свои мисли по тези въпроси. Както казах в началото, с удоволствие отново ще дойда на ваше заседание. Всъщност не заемам този пост от 100 дни. След като изминат 100 дни, с удоволствие ще разговарям с вас още веднъж. Но това бе само шега. Първите 100 дни ще изминат след две седмици. Вече започнах взаимодействието си с генералния секретар на СВД, във връзка с прегледа на СВД, така че с удоволствие ще присъствам на следващо ваше заседание, може би съвместно с Комисията по външни работи. Тогава ще можем да обсъдим този въпрос. Ще мога да ви изложа и своите предложения и идеи за бъдещата ни работа, които в момента са в процес на подготовка. По въпроса за Еолекс, ще трябва да обсъдим подобряването на функционирането на СВД, въпроса за реорганизирането на работата на висше управленско ниво. За момента мога да кажа, че работим по някои промени но що се отнася до преосмислянето на структурата, на ролята, на функционирането, то това няма да е възможно към момента. По-вероятно е преглед на структурата да бъде извършен следващата година. По въпроса за Еолекс, с удоволствие ще ви изложа на какъв етап от работата си се намираме. На миналата пленарна сесия в Страсбург се проведе среща на специалния комитет с мое участие и с участието на господин Жаке, Целта бе предварителна размяна на мнения с специалния комитет и с господин Жаке за първия етап от неговата работа. Предвидено е предварителният му доклад да излезе през месец март. Ще споделим информацията от този доклад с парламента, конкретният формат на взаимодействието ни с вас предстои да бъде доуточнен. Членовете на специалния комитет преди две седмици в Страсбург разговаряха с господин Жаке за първоначалния етап от работата му. Той все още не е изготвил предварителния си доклад, разговаря с редица действащи лица, не само в Косово. Преди две седмици сподели с нас първите си впечатления, постави и първите си въпроси на членовете на специалния комитет. Разговорите се водеха при условия на известна поверителност. Необходимо е да се спазва известна поверителност докато докладът все още е в процес на подготовка. Надявам се, че с това отговорих на въпросите ви. Сега ви моля да ме извините. Ще напусна заседанието ви, но можете с всички по-подробни въпроси да се обръщате към колегата ми, господин Чайлд. Още веднъж ви благодаря. Обещавам ви, че следващия път ще съм в по-добра форма. Председателката, благодаря ви. Желаем ви скорошно оздравяване. Ние разбира се изцяло разбираме здравословните причини във връзка с състоянието на госпожа Могерини. Продължаваме сега. Има някои е, отговори от страна на докладчика. Моля. Благодаря ви. Върховният представител даде първоначален отговор на основните въпроси, които повдигнахте. Напълно осъзнаваме, че ще трябва да продължим работа по бъдещия режим на работа на специалните представители на Европейския съюз. Вече разговаряхме с съвета за условията на работа на специалните представители. Тази наша работа ще продължи и в бъдеще. Що се отнася до тясното сътрудничество между специалните представители и централата на СВД, делегациите и други наши структури по места, ще трябва да постигнем напредък в бъдеще. Нека, освен това, ви припомня, че някои специални представители изпълняват и функцията ръководител на делегация. С други думи, едно и също лице – изпълнява функциите на специален представител и на ръководител на делегация, с което явно и по естествен начин се гарантира съгласуваност. Сътрудниците на специалния представител и на ръководителя на делегация много често са разположени в една и съща сграда и си взаимодействат. Грижим се за чисто физическа близост между отделните структури. Но това е област, в която ще трябва да продължим да работим. Що се отнася до структурата на СВД, чухте отговора на върховния представител. Мога само да добавя, че в прегледа на СВД за 2013 година е изложена идеята, че с течение на времето, в рамките на съзряването на службата, ще може да се въведат промени на най-високо управленско ниво. Би могло да се упрости и процедурата на докладване. Аз лично знам, че госпожа Могерини заедно с новия ни генерален секретар има воля да работи в тази област. Скоро ще излезем с своите предложения. По въпроса за Еолекс нямам какво да добавя. Благодаря, госпожа Яла Сендър, за две минути. Благодаря, госпожо председател. Искам също да благодаря най-сърдачно също и на върховния представител за това, че тя днес беше тук сред нас. И наистина ние и пожелаваме оздравяване. Това беше за нея много голямо усилие и подобно на господин Брок Установяваме и ние, че тя работи много добре, много интензивно, поради което ние и желаем от все сърце бързо оздравяване. Сега искам да се спра на нещо във връзка с делегациите. В някои случаи се получава така, че цифровите данни, така както са представени за пътуванията и така нататък, всъщност се представя само една цифрова данна и това не е достатъчно. Ние винаги сме се застъпали за това, че е много важно по отношение на гражданите и по отношение на нас да има добра комуникация. И тук могат да се подобрят много неща. Може да се подобри работата на делегациите, на представителствата в страни, където има конфликти, където има особени обстоятелства и където изискванията към служителите са по-особени, най-вече по отношение на мобилността, на сигурността и така нататък. Това се отнася и за експертите от от държавите членки, които работят в тези страни. Сега пред нас е тази таблица, която е много подробна, но аз мисля, че бихме могли да се каже нещо по-точно за някои делегации, какво точно се прави с тези служители и как изглеждат нещата с тези държави членки, които изпращат делегации там. Аз мисля, че това може да се разглежда като нещо, като инвестиция за някои държави членки. В моята държава беше така, понякога се казваше, че можем да се откажем от посолства или консулства, ако се стига до припокриване на дейността, достатъчно Европейския съюз да е представен там. Това е важен момент. И още нещо искам да кажа във връзка с задачите, най-вече е, капацитета за сигурност и отбрана. В Европейската стратегия за външни отношения, която ще представи госпожа Могерини, би било добре, ако още веднъж ни бъдат представени документи с съответните аспекти аспекти, свързани с тази част, за която говорих, защото тя все още не е достатъчно добре е, анализирана. Ние говорим за логистика, но има някои допълнителни редове, които трябва да бъдат малко по-точно обяснени. Как изглеждат нещата с европейските капацитети, задачите на е, съответните лица да бъдат засилени в местата на конфликти. Това всъщност е задача, в която участва и парламента, поради което смятам, че трябва да получим повече информация. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Искам да благодаря на госпожа Аяла за подкрепата, която демонстрира към колегите, които работят в най-проблематичните места в света. Европейския съюз все повече засилва своята роля като актьор на глобалната сцена и ето защо от нас се очаква да присъстваме в места, където е много трудно да се живее и работи. И ето защо колегите, които са там да ни представляват, трябва да чувстват, че имат много голяма сигурност, максимално голяма сигурност. От друга страна обаче те трябва да имат и възможност да взимат отпуски, да бъдат с семействата си, да пътуват Нека да не забравяме, че тези хора много често за дълго време са далеч от своите семейства. И вие справо подчертахте колко е важно да се прави разбиране в това отношение. За съжаление, сигурността в света намалява все повече и повече и средствата в тази връзка се засилват увеличават се. Предполагам, че тази тенденция ще продължи. Сигурността е изключително важен въпрос и както каза госпожа Аяла, много е важно да сравним своята дейност с най-добрите практики от държавите членки. Естествено, приемаме персонал от държавите членки в нашите делегации. Много често, когато някой иска да извърши терористично нападение, той търси възможно най-уязвимата институция или организация. И ние не искаме европейските институции да привличат вниманието върху себе си. Обеден съм, че ще продължим да се ползваме с цялостната подкрепа на Европейския парламент и съм сигурен, че държавите членки също ще ни помагат в това отношение. Мисиите в рамките на ОВППС и общата политика на сигурност и отбрана имаме много голяма важност. Тук имаме над 3000 души, които работят. В тази връзка трябва да има прозрачност. Е, в тази връзка ще има 6-месечен доклад, който ще бъде представен от е, върховния представител. Той ще бъде обсъждан в парламента. Бюджета, макар че не е част от административния бюджет на СВД, е част от бюджета на ОВППС. Е, съответно ще има отчетност в това отношение за целите на процедурите в Европейския парламент. Отново казвам, много е важно нашите хора да бъдат защитени в целия свят. Освен това, мисиите трябва да отговарят на най-високите изисквания по отношение на прозрачността и финансовата ефикасност. Колегата Тамаш Дойч, е следващият оратор, моля. <clears throat> Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, госпожа Могерини, върховният представител, каза, че оставя тук е, уважаемия си колега като заложник, като заложник сред нас и аз сега а, искам да му задам два въпроса, тъй като съм докладчик в сянка. Първия въпрос. Той е свързан с допълнителните средства, които получават служителите на СВД за настаняване и също така има друга възможност за подпомагане финансова. Също е, на това ще се спра малко по-късно. Както знаем, тези надбавки за настаняване са в доста значителен размер. Служителите от различните делегации, тези служители на Европейския съюз, получават относително високи суми. На базата на доклада на Сметната палата – тези данни сочат, че през последните години тези суми достигат 3500 евро на човек месечно. Това означава, че става дума за надбавки за настаняване и, пак ви повтарям, тези суми дори превишават 3500 евро на човек месечно. Благодарение на нашето решение във връзка с тази ситуация, се получава така, че беше предвиден максимален прак, таван в СВД и аз съм доволен от това решение. Въпросът ми е свързан с този таван, с тази горна граница. Е, ние знаем само, че тя съществува. Искам обаче да знам е, колко високо е поставен този прак, тази максимална сума. И е, един друг въпрос, свързан с този. При 89 е, делегации вие използвате този таван. Какво е обяснението за това, че вие не прилагате този таван все още при останалите делегации? Още един въпрос във връзка с. Е, бюджета Там се предвижда възможност за вземане на кредити с цел закупуване на недвижими имоти. Това е свързано с факта, че са необходими офис помещения или пък дадена сграда, в която да работят. Въпросът ми е, дали СВД преди това са извършили изчисления, дали служителите наистина ще използват тези е, помещения. Има ли някакви представи в е, връзка с това доколко е, СВД е използва възможността за вземане на кредити с цел закупуване на а, офис сгради и помещения. Надявам се, че съм разбрал всички ваши въпроси. Първо, по въпроса за служителите на делегациите и различните суми, които им се отпускат допълнително. Мисля, че вашия въпрос се отнася основно до командирован персонал от държавите членки или от други делегации, персонал, който получава своята заплата от държавата или институцията, която ги изпраща и е, тези хора освен това получават допълнителни средства на мястото, където се намират. Имаме много такива хора в Брюксел, много голяма част от персонала по отношение на общата външна политика, политиката по сигурност и отбрана е подобен. Персонал в подобно положение. Бюджетното положение в СВД е още от нейното създаване – е такова, че постоянно трябва да искаме от държавите членки е, персонал е, и този персонал трябва да получава своето възнаграждение от самите държави членки, а пък ние трябва да плащаме за пътуването, за сигурността, за настаняването и така нататък. Ние Приветстваме това, че държавите членки сътрудничат. Положението, което описвам, не е устойчиво, естествено. Някои държави членки могат да командироват персонал и това командироване да не е свързано с много големи разходи. За други обаче това не е така. В делегациите също имаме командирован персонал. Разходите за сигурност там могат да са много високи. Ако една държава членка реши да ни отпусне почти безплатно експерт, ние така или иначе имаме много високи разходи за осигуряването на неговата сигурност. Е, естествено, е, ще се налага да искаме е, допълнителен персонал, който да ни се отпуска безплатно. Подобната, подобна е ситуацията и по отношение на мисиите в рамките на общата политика по сигурност и отбрана. Мога да ви дам подробности по-късно по този въпрос. Справо вие повдигате тази тема. На следващо място по отношение на допълнителните средства за настаняване. Наскоро създадохме нова система, която води до по-голяма сигурност, дава се възможност за избиране между два основни модела. Има модел, според който делегацията осигурява жилищен фонд за своя персонал, и да кажем някой се изпраща в някоя делегация и делегацията казва ето тук а, е, има една къща, която отговаря на размера на вашето семейство. Тази система обаче има две основни, а, е, два основни недостатъка. Първо, а, е, за делегациите това е много скъпо и води със себе си бюрократична тежест. Освен това, за самия служител а, няма кой знае каква гъвкавост, няма кой знае какъв избор да се избере точното е, жилище. Ето защо ние избираме втория модел. Самия служител сам си намира е, жилище. Естествено, то трябва да отговаря на таваните, които са определени е, като суми. Е, е, и е, съответно се възстановяват средствата за найем. Е, найем, който служителя плаща сам. Естествено, има недостатъци и в двата модела и те трябва да бъдат изчистени. По отношение на разходите като цяло, обаче, действителността е следната. В целия свят има сериозни различия по отношение на цените на жилищните имоти, ако искаме наши служители да работят на конкретно място, трябва да следваме трудовия пазар и условията на, на, на, на пазарите като цяло. На някои места е много скъпо да се наеме жилище. Ето защо имаме тавани за всяко едно конкретно място. Аз самия съм пътувал в много различни места, разговарял съм с дипломати и оставам с впечатлението, че средствата, които СВД отпуска, като цяло отговарят на средствата, които се отпускат в национален план. Третия въпрос по отношение на заемите. Може би трябва да поясните този въпрос. Наскоро се промени финансовия регламент и ние започнахме да работим по тръжна процедура, която ще ни даде възможност да купуваме имоти за нашите служби или за нашите делегации. Идеята е този нов инструмент да се използва на места, като Москва, например, където има страшно бурно развитие на пазара на недвижими имоти, нямаме кой знае какъв, каква възможност за въздействие и съответно би било добре да си построим сграда, за да знаем, че ще имаме някаква сигурност в това отношение. Естествено, търговете още не са проведени. Когато ги проведем, вие ще имате пълна информация и ще имате възможност да контролирате това, което се случва и как строим всъщност. Благодаря. Благодаря следващия оратор Барт Стас. Ehm, eh, Благодаря, госпожо председател. Кратък, уточняващ въпрос. Бе казано, че са открити нови делегации. В редица държави действат както делегации на СВД, така и посолства на държавите членки. Какво се предприема, за да се установи сътрудничество между посолствата и делегациите? какво се прави за това делегацията на СВД да не се превърне в 29-тото посолство? Дали се обединяват средства, дали съвместно се наемат сгради? Така ще можем да покажем, че СВД представлява целия Европейски съюз чрез делегациите си. Подобни възможности за взаимодействие вече бяха обсъждани миналата година. Какво се предприема в момента, за да се реализират те? Господин Чернецки, господин Чайлд, извинете. Целта на СВД е да реализира добавена стойност чрез подпомагането на дейността на посолствата на държавите членки. Миналата година посетих немалко държави в различни части на света, за да установя какво е взаимодействието между нашите структури и държавите членки. С задоволство установих, че се развива дух на екипност, на съвместна работа. Съгласно договора от Лисабон, дипломатическите представителства на държавите членки са обект на много строги бюджетни ограничения. Поради това все повече посолства на държави членки, най-вече на средно големи и малки държави, се обръщат към делегациите с молба за помощ за предоставянето на ресурси, от които се нуждаят при работата си. Ще ви дам един много красноречив пример. Миналата година посетих Еритрея, красива страна в трудно положение. Каква е ситуацията там? Четири държави членки имат свои посолства. Има и един изпълняващ длъжността дипломатически представител. Посланникът на съответната държава е всъщност единственият представител на държавата в страната. Посланиците събират информация, която предоставят на Централното управление в своите страни. По-голямата част от тази информация е с източник нашата делегация. Ние имаме малко повече служители в сравнение с посолствата, поради програма, която провеждаме на място. Разработихме и инструмент за комуникация и технологии. Така можем да предоставяме ресурси на акредитирани посланици, които не работят на място, тъй като представляват държавата си в целия регион. Подобни действия се предприемат както на политическо ниво, така и в практическо отношение. На политическо ниво все по-често се възползваме от срещите между ръководители на наши делегации и посланици на Европейския съюз. Те изготвят съвместни документи, които се предоставят на СВД и на Централното управление в държавите членки. В практическо отношение разполагаме с списък от 20 държави, където споделяме сгради с посолствата на държави членки. Има примери за много добро взаимодействие в това отношение, от което проистичат не само бюджетни економии, но и много по-ефективно сътрудничество. А що се отнася до разходите за услуги за сигурност, със задоволство установих, че в Могадишо, например, е установено взаимодействие с шведското външно министерство. То е сключило договор за по-строги мерки за сигурност, от който можем да се възползваме и ние. Когато нашата делегация пътува от Найроби до Могадишо, може да се възползва. Така функционира сътрудничеството ни с посолствата в чисто практическо отношение. Споделяме също и прегледите на пресата, които правим, както и други инструменти за получаване на информация. Все по-често предприемаме и съвместни действия по линията на съвместни дипломатически демарши или провеждането на съвместни прояви. Пътуванията ми от миналата година показаха, че сътрудничеството по места между делегациите на СВД и посолствата на държавите членки е пример за успешно взаимодействие. Това взаимодействие може да бъде разширено. То може да бъде двупосочно. Държавите членки са много доволни, когато нашите делегации им предоставят добра информация, но не винаги проявяват голяма воля да подпомагат работата на нашите делегации. Сътрудничеството трябва в по-голяма степен да е двупосочно. Благодаря, господин Тойра. Благодаря, госпожа председател. Уважаеми господин Чайл, във вашия си отговор на въпроса на господин Барстарс изтъкнахте засиленото сътрудничество между делегациите. Моят въпрос е свързан с съвместното извършване на консулски дейности и има ли намерения при вас чрез представителствата на Европейския съюз в отделните страни да се осъществяват консулски задачи на държави членки на Европейския съюз, които нямат там посолства, респективно има ли някакви оценки до каква степен може да бъде разтоварен европейския данакоплатец по този начин, ако се използва синергийният ефект? И има ли междуправителствени споразумения, т.е. необходими ли са такива, може ли това да се осъществи в правната рамка, зададена от Лисабонския договор. Първията, респективно втората част от моя въпрос е свързан са свързани с отговора на госпожа Георгиева на моя въпрос и на въпроса на Дари Клабан миналата седмица. Тук става дума за хуманитарна помощ на Европейския съюз. В различни доклади на Сметната палата се посочва, че е, когато става дума за помощи за администрацията в ивицата Газа, Сметната палата не може да изключи средства, да се използват за финансиране на Хамас, това е терористична организация. И съвсем актуално ние дискутирахме за програмата ЕХО за бежанците в Западна Сахара, в лагерите Тиндов, независимо от необходимостта да се помогне на хора в нужда, със сигурност трябва да установим, че средства на европейския дънакоплатец е, не трябва да се използват не по предназначение, така че въпросът ми е дали СБД проявява готовност да подкрепи в рамките на комисията следния подход – чрез променен контрол и по-добър менеджмент да се изключи такова използване на средства не по предназначение и смятате ли, както смятам аз, че използването на европейски средства не по предназначение не е в унисон с външнополитическите цели на Европейския съюз. Well, um, Нека започна с втория въпрос тъй като той засяга по-съществен проблем. СВД и госпожа Могерини в качеството си на председа... заместник-председател на комисията са поели силен ангажимент за разходването на европейските средства по предназначение за предприемането на необходимите действия, така че средствата на дънакоплатците, инвестирани във външната политика, достигнат до крайните бенефициенти и се използват за провеждането на ефективни мерки. Европейската сметна палата е изготвила редица доклади в тази област. Нейната работа е изключително полезна за нас, тъй като ни дава възможност да си извлечем поуки от не особено успешни действия в миналото, и да разработим стратегии за бъдещето. По двата конкретни въпроса, според мен заместник председател Георгиева при всички положения е човекът, който може да отговори на вашия въпрос. Тя не само защото отговаря за финансовата и административната част на работата в комисията, но и защото в миналото бе ресорен комисар, отговарящ за хуманитарната помощ. Мога с задоволство да отбележа, че що се отнася до помощта за газа, вече от много отдавна се работи по въпроса. На времето работих с комисаря, отговарящ за външните отношения, Крис Патън. Той трябваше да отговаря на редица въпроси на парламента, свързани с газа. Констатациите на палатата показват, че европейски средства се използват за финансирането на тероризъм. Трябва да сме особено бдителни в това отношение. По въпроса ви за Западна Сахара, няма много какво да добавя към казаното от госпожа Георгиева миналата седмица. Европейският съюз е единственият субект, предоставящ хуманитарна помощ в регион, намиращ се в изключително тежко положение. Свидетели сме на много тежки съдби на отделни хора. можем да разчитаме единствено на разкритията на информацията, предоставени на ОЛАФ от службите на комисията. Заместник-председател Георгиева, със сигурност ви е докладвала за значимите действия, които бяха предприяти след доклада на ОЛАФ. Те ще ни дадат възможност за по-добър контрол върху средствата в бъдеще. Извинете, забравих да отговоря на първия ви въпрос за консулствата. Съгласно действащите договори, въпросите свързани с работата на консулствата спадат към прерогативите на държавите членки. Ние по-скоро обсъждаме въпроси свързани с това какво могат да направят делегациите и институциите на Европейския съюз за подпомагането на работата на държавите членки. Не на нас се пада отговорността да поемаме нещата в свои ръце. Делегациите на Европейския съюз не разполагат с необходимия експертен опит, с необходимите ресурси, за да играят роля по-значима от тази на консулствата. Съгласно решението на съвета за създаването на СВД, делегациите на Европейския съюз могат да подпомагат държавите членки чрез действия, които не се отразяват върху бюджета им. Работим при координирането по време на кризи. Когато по места възникнат кризи, държавите членки вероятно да се обърнат към европейските институции с молба за подпомагане и координиране. Например, при евакуирането на граждани на Европейския съюз или за целите на обмена на информацията. По време на кризата в Ливан преди няколко месеца, например, създадохме информационен център, който се помещаваше в сградата на нашата делегация в страната. Достъп до този център имаха всички държави членки. Създадена е и структурата КУЛ тук в Брюксел – това е регистър, в който държавите членки могат да обменят информация за действията, които предприемат техните консулства по места. В много делегации, освен това, започнахме да провеждаме срещи с представителите на консулствата и посолствата на държавите членки. Това дава възможност за обмен на информация по места. В заключение нека кажа, че напълно осъзнавам, че в области като по-тясното сътрудничество или споделянето на сгради, държавите членки смятат, че техните консулства трябва да бъдат достъпни за широката общественост. Наскоро бях в Габон, например. Там работим по много интересен съвместен проект. Изграждането на сграда с 3-4 етажа. Партерът ще бъде достъпен за обществеността, както и на всички от тези държави членки, които се нуждаят от консулства. А що се отнася до правната рамка за консулското сътрудничество, знаете вероятно, че в съвета се водят разисквания за активизирането на това сътрудничество. Държавите членки все още не са на една позиция по този важен въпрос. Фули хармони, това трябва да го запомня като израз. Следващият оратор, господин Парня. Благодаря, госпожо председател, господин директор. Аз искам да се спра на една точка, която беше засегната от предишния оратор. Става дума за доклада на Олаф много моля да ме измените за моето незнание, може би, но аз имам впечатление, че е, ние като че ли малко се губим в нещата. Аз бих искал да е, получа малко по-прецизен отговор от вас. Ние откриваме във връзка с Олаф, че е, в субсахариална Африка има изключително много помощи под формата на храни от Европейския съюз. От октомври 2003 година обаче тези помощи се предлагат на пазарите на Мавритания, на Мали и всъщност е, това създава много големи е, съмнения, поради което Олаф е, трябваше да разследва. И сега заключенията са от 2007 година, обаче ние не сме запознати с тях. Е, миналата седмица, 2015, януари 2005 година, аз е, мисля, че едва тогава е, бяха публикувани резултатите. Става дума по-скоро за политически, а не за финансов проблем. И това всъщност подкопава доверието в Европейската комисия, във всички нас – в рамките на европейските институции, защото става дума за много голяма измама и Олаф посочва, че една голяма част от тези помощи, финансирани от комисията, са били присвоени и всичко това е било организирано от Саруи. И от 1900 76-та година това са 500 милиона евро, които са изразходвани от Европейския съюз. Непрекъснато са представени цифри от алжирските власти на ООН. Те никога не са извършвали преброяване в лагерите, въпреки отправените към тях молби. Олаф поиска да се посочи точния брой на бежанците и има сателитни снимки и това са някъде около 91 91 е, хиляди бежанци, въпреки че Алжир посочва по-голяма цифра над 150 хиляди. И също така а, е, ОЛАФ а, и неправителствените организации извършват разследвания а, и а, храни, помощите под формата на храни, както вече казах, са били продавани и а, също така а, и на пазари в чужбина, така че става дума за голяма измама. Просто са организирани мрежи, за да могат да се продават тези продукти. Аз мисля, че трябва ние да играем нашата роля като комисия по бюджети, да изискаме от госпожа Могерини да осветли изцяло тази ситуация и след това да бъдат започнати санкции от страна на Европейския съюз. Господин Шай. Euh, благодаря, благодаря. Извинете, за а, това, а, че напомням това, което казахте във връзка с. А, а, казаното до тук и това, което направи госпожа Георгиева, Позволете ми да изтъкна няколко важни елемента. Първо, аз смятам, че всичко, което вие описвате, до голяма степен описва предизвикателствата, които ние чувстваме непрекъснато, когато се работи в зони, където правителствата или носителите на интереси не отговарят на същите критерии, е, за управление, които е, изпълняват страните членки на Европейския съюз. И всъщност става дума за кризата, за хуманитарна криза, свързана с бежанците в тези лагери, е, което даде повод на Европейския съюз да бъде единственото действащо лице на този терен и по евентуалните последици, които трябва да бъдат установени там. Доколкото разбирам, вие искате Олаф да започне разследване и също така разбрах, че на базата на резултатите от разследването комисията вече е набелязала редица мерки, за да контролира по-добре разпределението на помощите, на хуманитарните помощи в този регион, по-специално като задълбочава проучванията на потребностите, за да може по-добре да обхване броят на нуждаещото се население и също така да присъства повече на място, за да контролира изпълнението на тези мерки по раздаване на помощи и да адаптира видът помощи, които са подходящи за случая и да се използват помощи, с които по-малко може да се злоупотребява. Вие казахте, че е, не трябва да се предлагат продукти, които е, могат лесно да станат обект на измама. Също така трябва да се задълбочи и е, контрола от страна на нашите партньори. Много често това са неправителствени организации, които действат на място и е, също така колегите да е, отиват на място за инспекции, за контролират по-добре. Всичко това, за да отговоря на вашата загриженост, наистина е, ще трябва да се е, извършва непрекъснато наблюдение от страна на институциите и искам да ви уверя, че ние сме взели този въпрос много на сериозно. Доколкото разбирам, няма е, посочени специфични суми, т.е. в цифров израз, във връзка с санкциите и по тази причина мога да посоча, че съм сигурен, че а, имаме във всички случаи а, комисар, който отговаря за това. А, също така трябва да се намерят и а, съответните лица, с които да се разговаря. Госпожа председателката Гресля, аз самата се писах в списъка на изказващите се. Искам да посоча, че е, темите, за които отговаряме, е, много често имаме проблеми, когато се намесат е, приоритетни политически аргументи. И за това аз искам да попитам колко от тези 10 милиона годишно които отиват в Тим Дув, се отклоняват. Аз мисля, че едва ли не знаете нищо за това. Разбира се, хората в пустинята не трябва да умрат от глад и жажба, но всички е, структури, които, както се установява в доклада, е, са същите хората са там, поради което мисля, че би било добре, ако получим някакви данни е, такива външнополитически наблюдения винаги са повод за страх е, при мен. И с това стигаме до Гана и защо е, тук трябва да си обясним. Там има съмнения за измама, Великобритания, СВД настояват, въпреки подозренията за измама да се плаща на хора по списък, е, част от който е ефективен. Е, това, между другото, е, СВД наистина има проблеми, наистина да се наложи от гледна точка на големината ние имаме една служба в лицето на СВД в Унгария и в Чешката република. Т.е. СВД има такава големина, нещо между Унгария и Чехия. Между другото има стремежи да получи повече персонал тази служба. Обаче е, това може да стане само с съгласието на държавите членки. Но е, докато СВД прави всичко за да включва хората от държавите членки, е, за да не намаляват те своите служби, а точно обратното Европейската външна служба, те да се прибавят към нея – мисля, че до тогава те няма да излязат от проблемите. И аз мисля, че върховният представител каза това. Аз мисля, че трябва да се намерят необходимите пътища да се реши този проблем. Докато държавите членки им се изпълняват всички желания от тази служба, до тогава ще стои въпроса между Унгария и Чешката република и аз мисля, че до тогава няма да се направи нищо. Чувам, че повечето проблеми делегациите имат с дипломатите от държавите членки, защото те се сблъскват с бюджетните закони. Имаше и отзовавания. Аз мога да ви уверя, че ако имам време, ще се... Когато имам време, ще се погрижа малко по-интензивно ще се занимая по-интензивно с тези въпроси. Е, след това един списък е, списък с 10 делегации, е, които са включени там. Въпросът ми е, има ли в някаква форма е, една е, оценка на въздействието? След това искам да попитам как изглеждат нещата с отзоваването на ръководители на делегациите извън ротацията през 2013 година кой, кога и по какви причини е отзован. След това искам да поставя въпроса за оверхед. Това е една стара тема в нашата комисия. Оверхед в главната квартира на СВД. Аз виждам, че е, един от чиф оперейтинг офисър не се среща тук, така че в случая аз искам да попитам има ли някакъв план, и въобще как ще продължат нещата с тази позиция. Освен това, виждаме, че мерките за економии, които от една страна извършва службата, от друга страна се анулират. Например, мерките за економии, свързани с свободни дни в СВД и в делегациите. От друга страна има едно много подробно разпределение. Тук са свързани и семействата, билетите, така че би било добре да получим една схема на това как тези промени свързани с свободните дни на място, се отразяват върху бюджета в сравнение с преди. И още един въпрос искам да попитам, който... Искам да задам още един въпрос всъщност. А не, всъщност не. Аз изчерпих всичките си въпроси, които бях записала. Извинете. Благодаря, госпожо председател. По първия ви въпрос. Не мисля, че има конфликт между външната политика и доброто финансово управление. Доверието в нашата външна политика се основава на възможно най-ефективното и целесъобразно финансово управление. Естествено, има известни затруднения. Говорихме за това къде са проблемите. Работим в а, тежки а, е, ситуации. Мисля, че заедно с колегите от Сметната палата и понякога Олаф ще успеем да решим проблемите тогава, когато те възникват и ще можем да коригираме всички неизправности. Макар, че службата за външна дейност няма пряка отговорност за изпълнението на бюджета и вие знаете защо това е така, а така ние проявяваме чувствителност към начина по който се изразходват средствата и дали това изразходване няма да подкопае доверието в Съюза или неговата репутация, както и да постави на карта целите, които се опитваме да постигнем. Благодарение на сътрудничеството с колегите от комисията, тези ситуации са сведени до минимум и ние вече сме си научили урока. Втория въпрос – присъствието на дипломати от държавите членки и възможността за по-засилена дейност на делегациите. Вярно е, че начина по който работи европейския бюджет не е такъв, че да се улесни изпращането на експерти от държавите членки. Търсим допълнителната полза Понякога разбираме, че би било по-ефективно да концентрираме своите ресурси върху делегациите и съответно държавите членки ще могат да регистрират економии. Трябва да продължим да работим в тази връзка. Тази тема се обсъжда в разговорите ни с бюджетния орган. По отношение на въпроса за онези дипломати, които напуснаха своя пост преди да изтече мандата им. Това се случва по различни причини. В Гамбия, например, но има и други е, примери. Е, се случи така, че в е, държавата на ръководителя го повикаха за по-важна задача. Това се случва. Опита на дипломатите опита, който те натрупват, оказва положително въздействие върху кариерата им в техните собствени страни. Има един или два случая, в които назначените лица не са се оказвали най-подходящите по различни причини. Тази информация стана публично достояние и съответно тези хора са били връщани в техните държави предварително. Между другото, трябва да кажа, че малко се очудвам, че тези хора не са били връщани, че тези случаи не са повече по-скоро. Те са достатъчно малко. По отношение на главния оперативен служител, трябва да кажа, че високо ценя работата на досегашния служител. Той е, е високо оценен и във вашата комисия. Имали сте изслушвания с него. В началото на създаването на, на, на СВД, госпожа Аштън реши да формира службата по такъв начин, че тя да може да откликне на всички предизвикателства, които стават все, то, все по-многообразни. По отношение на Вашингтон, например, аз отговарях за тази делегация заедно с задачите си на изпълнителен директор, тъй като още се търси ръководител на тази делегация. Госпожа Могерини ще отчете вашите препоръки, трябва да има оптимизиране в тази област. И последният ви въпрос по отношение на резултатите от промените в регламента за персонала – тези разпоредби влязаха в сила на 1 януари 2014 година, така че едва до година ще имаме по-добра представа за това какво е въздействието на тези промени. Искам да ви уверя обаче, че намалението на годишния отпуск за персонала в делегациите – Всъщност отпуска сега е приравнен към отпуска на всички служители на институциите. Това намаление доведе до много сериозно въздействие. Така се връщам към въпроса на госпожа Аяла. Ако ще затягаме режима, би следвало да погледнем по-конкретно Унези делегации, където положението е по-трудно, ситуацията за служителите не е лека и е трудно да се намерят хора за тези делегации. Понякога е много трудно да се намерят желащи да отидат на конкретно място. Има обаче подобрения, които са въведени Например, има време за почивка, което идва като компенсация на намалените дни за отпуск. Едно по-трудно решение от економическа гледна точка беше това да се е, наложи на служителите да пътуват в економична класа когато посещават своите семейства. Знаем, че в а, други делегации няма такова изискване, в други институции няма такова изискване и ето защо за по-слабо, по-низко платения персонал това се оказа изключително проблемно и е трудно да се намери персонал за, за по-низко платените позиции. Ще обсъдим този въпрос малко по-късно за в бъдеще. В бъдеще по-скоро тогава, когато имаме по-конкретна информация за въздействието на тези промени. Благодаря, госпожа Яла Сендер. Благодаря. Тези служители със сигурност често изпадат в тежки ситуации, поради което е важно да се установи как държавите членки заплащат на такива служители. Ние като парламент също трябва да положим усилия, защото установявам, че при граждански или военни мисии, става дума за европейски мисии, хората, които се изпращат там, се оплакват, че е, ние не ги посещаваме често. Аз мисля, че тук е, може да се окаже подкрепа не за да можем да пътуваме ние, а за да може да се преодолее страха и е, да застанем на мястото на тези, е, които често биват стационирани там. Аз мисля, че това може да бъде и стимул и да покаже как е, безупречно може да функционира дипломацията. Сега за Тиндов това е проблем, който добива все по-голяма важност и за мен е относително неочаквано е, да се постави този проблем, защото аз е, не знам как трябва да се реагира от страна на адвокатите по, по посоченото в доклада на Олаф. Мога да кажа следното. Госпожа Георгиева и новия комисар, който отговаря за ЕХО, със сигурност трябва да ни обяснят какво се е случило. От 2007 година има данни, Олаф започна разследвания Ставаше дума не за това да се спрат помощите под формата на храни. Чрез е, сателитни снимки се установява колко бежанци има там и точно техния брой е спорен. Смятам, че има някои тежки политически аспекти, е, като например тези въпроси с е, преброяванията на бежанците. Господин Парньо е председател на групата за приятелство с Марокко и аз Искам и пред него да кажа, че трябва да се отнесем много сериозно към тази тема. Е, ние не можем просто да кажем, че е постъпено по един или друг начин, без да имаме необходимата информация. Наистина ние трябва много сериозно да се отнесем към този въпрос. Преброяването на бежанците в лагерите със сигурност не е esas inversiones tan tremendas que entonces... Е лесна задача. А, а Марокко а, Там наистина се правят много големи инвестиции. Берберите от севера също реагират. Те се оплакват от дискриминация. Има различни заинтересовани страни. В случая, например, Алжир. Алжир също е част от конфликта. Испания до известна степен също участва и ние се опитваме поне на семействата да помогнем. Мисля, че подобно на помощите за Палестина, трябва да бъдем много предпазливи и по отношение на тази тема защото в противен случай ще трябва да зададем въпроса как изглеждат нещата с помощите за Украина, кой и как ги контролира. Така че не трябва да а, правим така все едно, че има бежанци от първа, втора и трета категория. От една страна трябва да бъдем предпазливи, дори ООН не успяха да решиха този проблем, но от друга страна това преброяване чрез сателитни снимки. Е, хората се преброяват като дървета това всъщност е пак нещо, което е неприемливо. Да, трябва да има прозрачност, трябва да има ефективност в отношение на помощите в лагерите, обаче трябва да се зачита тяхното достоинство и тяхното политическо решение. Т.е. политиката не може да бъде оставена отвън, когато говорим за бюджета. Е, бюджета трябва да бъде в помощ на политическите решения на парламента. Ние многократно сме подкрепили тези помощи, а това е записано и в препоръките на ОЛАФ. Въпросът беше всъщност за финансирането на терористичните организации. Благодаря. Госпожа Яла Сендър говори без микрофон. Комисария is No, no, that's how, how, Mr., how, how we started the debate. Yeah, bitte. Well, um, I mean, I, I was going to... Е, смятах е, да заявя, че напълно подкрепям казаното от госпожа Аяла по тези въпроси. Не става дума само за технически и финансов контекст в граничните райони има специална ситуация. Днес говорим най-вече за финансовата страна на нашата работа, но темите, които засягате, са изключително важни и мисля, че разговорите в тази връзка ще продължат. По отношение на по-малко проблемния, но изключително важен въпрос за условията на труд за нашите колеги, които работят в опасна среда, трябва да ви уверя, че ние постоянно мислим по този въпрос. Естествено, че трябва да се сравняваме с другите международни действащи лица, независимо дали те са представители на САЩ или на ООН, например. Трябва да има надежни сравнения. Целият пакет, който се предлага за плащане, различни допълнителни средства и отпуск този пакет много се различава в различните е, организации. Освен това, има разлики в рамките на самата служба. Има разлики между тези, които работят за делегациите и тези, които работят за ОПСО. В е, делегациите има дългосрочни договори, има всякакви други придобивки, средства за обучение на децата средства за жилище и така нататък. Хората, които работят в рамките на ОПСО, работят с а, краткосрочни договори, няма кой знае какви а, добри условия по отношение на отпуска. Естествено, както вече казах, след като видим какво е въздействието на промените в регламента за наемането на персонал, ще направим по-подробна оценка. Мисля, че е важно да се гарантира, че оставаме конкурентоспособни, естествено на онази цена, която е приемлива за данакоплатеца в Европа. Председателката, благодаря. Аз също се включих в списъка на желаящите да се изказват. Заявихте, че няма противоречие между доброто финансово управление и външната политика. Това ме навежда на въпрос, свързан с Украина. Кой всъщност взема решенията за бюджетната подкрепа за Украина? Преди коледа бяха предоставени 290 милиона евро сума по-висока от тази предоставена през 2013 година. Украина е сред най-корумпираните страни в света. Не искам да чуя от вас, че СВД не отговаря за контрола върху вземането на решение, че за това отговаря, отговаря изцяло комисията. Искам от вас ясен отговор на въпроса за това, кой отговаря за предоставянето на тези средства и контрола върху тях. Европейската сметна палата поставя и въпрос във връзка с управлението на сградния фонд на делегациите. Вашите сътрудници в трети държави са сред най-скъпите ни сътрудници, тъй като трябва да се заплаща за жилищното им настаняване, както и за мерки за сигурност на работното им място и в жилищата им. Ако има специални служители, които да управляват жилищното настаняване по места в трети страни, то мога да кажа, че това е една изключително скъпа мярка. Какви ще са основните приоритети в доклада, който предстои да бъде публикуван по този въпрос? Третият ми въпрос е свързан с профсъюзните представителства в делегациите. Има събрание на ръководителите на делегации. Веднъж годишно те провеждат мащабна двудневна проява тук в Брюксел. Провеждат се и прояви на други служители на управленско ниво. Има също така срещи на служителите за сигурност, както и срещи на секретарките на ръководителите на делегации. Провеждат се и постоянни срещи на кабинетите на ръководителите на делегации. Днес разбрах, че и вие редовно пътувате по места, за да си създадете впечатление това въжи и за други ваши сътрудници, които трудно могат да открият, тъй като постоянно пътуват. Това ли ни е целта? Постоянно да пътуваме и всички да сме щастливи и доволни ли? И ако не, какво смятате да промените? Благодаря, госпожо председател. По първия ви въпрос, кой отговаря за бюджетната помощ за Украина, Тя спада към прерогативите на комисията, подобно на всички други форми на външна помощ. За тази помощ отговаря комисар Хан, чието действия се предприемат след споразумение с всички останали комисари в колегиума. Това въжи за приемането на съответните документи, поставянето на начало на съответните проекти въжи и за взаимодействието с службите на комисията, които отговарят за изплащането на отделните траншове на помощта. Не следя процеса отблизо, Става дума за управлението на средствата, предоставени на Украина. Процесът е деликатен от политическа гледна точка и е обект на голямо внимание, така че допускам, че комисарят и съответните служби на комисията го следят отблизо. По втория ви въпрос за политиката по отношение на жилищното настаняване в трети страни. Напълно сте права, госпожо председател два-три пъти по-скъпо ни е да настаним служител от Европейския съюз в трета страна, отколкото да го настаним тук в Брюксел. Проявяваме голямо внимание по отношение на разходите за жилищно настаняване в трети страни. Дипломатическата и политическата дейност в делегациите се основава на много добрите резултати, установени от комисията, както и на политиката, която прилага СВД. От тази дейност проистича и допълнителната полза от нашата работа. Можем наистина да се гордеем с работата на делегациите си. Аз лично се гордея. А кой де-факто управлява жилищния фонд по места. За това се грижат местни служители. Отговаря административният ръководител на делегацията, който е не е от съответната трета страна, а всички останали дейности се извършват от членовете на администрацията, които се наемат на място в третата страна. променяме модела си по отношение на жилищното настаняване на служителите на делегациите не предоставяме жилищно настаняване на 100%, по-скоро възстановяваме разходите на служителите си, след като те си намерят жилище. В някои държави обаче положението на пазара на недвижими имоти е толкова сложно, че съответната делегация трябва да подпомогне служителите си. Нека ви дам един пример, който наистина е краен. В Токио жилищата са сред най-скъпите в света. През последните няколко години с одобрението на бюджетния орган изградихме сграда, в която са настанени всички служители на делегацията. Окоръжаваме служителите си да използват тази сграда, вместо самостоятелно да си търсят жилище на токийския пазар. Започваме взаимодействие с Европейската сметна палата във връзка с проучване, което предстои тя да направи на нашата политика в областта на сградния фонд. До момента резултатите от сътрудничеството ни с Сметната палата са доста окоръжаващи. Последващия ви въпрос за ежегодните прояви и обучения, които провеждаме за служителите на делегации – да, много е трудно всички ръководители на делегации да участват в ежегодната си среща тук в Брюксел. Много е трудно от организационна гледна точка. Поне веднъж годишно всички ръководители на делегации се срещат тук в Брюксел. Те разговарят не само с своите ръководители в СВД, но и с други като действащи лица, като например членове на Комисията по външни работи на Европейския парламент. Така че според мен тази ежегодна проява е много полезна. Би трябвало от време на време и други служители на делегациите да идват до Брюксел. Ръководителите на делегации може би имат по-голяма възможност да пътуват насам, поради срещите, в които участват тук в Брюксел. Но има други служители, като например членовете на администрацията или членовете на кабинетите на ръководителите на делегации, които може би не трябва да пътуват толкова често насам, но и за тях би било добре да установят връзка с централата в Брюксел. Същото въжи и за служителите, отговарящи за сигурността. Те могат да обменят опит с колегите си в централата тук. Разбирам вашите аргументи, но в никакъв случай не бих казал, че тези прояви са прекалено скъпи. Председателката. Кой ще отговори от името на Сметната палата? Благодаря, госпожо председател. В отговор на въпроса ви мога да ви информирам, че вече сме сформирали екип, който работи по въпроса за политиката в областта на сградния фонд на делегациите на СВД. В момента провеждаме проучване обхващащо всички делегации на Европейския съюз. В резултат от това проучване ще установим какви проблеми са на дневен ред в отделните региони. Ще отчетем условията по места и други критерии. Надявам се, че Текстът ще бъде изготвен съгласно графика, така че в началото на следващата година да дадем обратна връзка на вашата комисия. Господин Фазакаш, нека добавя нещо към казаното от колегата Томе, като се върна на критичния въпрос, който зададохте за бюджетната помощ за Украина. Миналата седмица, когато представихме годишния си доклад, упоменахме, че най-важният ни към момента доклад е за помощта на Европейския съюз за Украина. Аз съм сред работещите по този доклад. С право зададохте въпроса кой всъщност взема решението за тази помощ, каква процедура за вземане на решение се прилага и кой в крайна сметка ще поеме отговорността за решението. Ще вземем предвид този въпрос при изготвянето на доклада си. Председателката благодаря. Днес разбрах, че крайната отговорност за решението няма да се поеме от СВД, така че съм любопитна каква ще е вашата констатация. Благодаря на господин Чайлд за отговорите. Още веднъж желаем скорошно оздравяване на госпожа Върховния представител. Надявам се, че сега тъй като вече сме приятели и ни предстои да се срещаме по-често. Благодаря ви. След малко ще продължим с следващата точка, по която ще се срещнем с генералния секретар на парламента, господин Клаус Веле.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 Продължаваме с следващата точка от дневния ред. Искам да поздравя най-сърдечно сред нас е, във връзка с освобождаване от отговорност на Европейския парламент колегата Сесоли. Uh, е, генералният секретар Клаус Веле, вътрешния аудитор Робърт Галвин и сега давам думата на представителя на Сметната палата, господин Томе. Той ще въведе главата за Европейския парламент. Моля, думата е ваша. Госпожо председател, уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент, уважаеми заместник е, председателю на парламента, уважаеми генерален секретар, е, уважаеми вътрешен аудитор. Преди няколко минути вече ви представих е, конкретната оценка на палатата относно административните разходи на парламента, включително тези по глава 9 на административния доклад. Искам сега да представя основните резултати от проучването на Европейския парламент. 153 транзакции са аудитирани от Сметната палата тази година. 28 от тях са били свързани с Европейския парламент. В нито една от тези транзакции нямаше материални грешки. Подобно с оглед на препоръките, направени в миналото на Европейския парламент, Сметната палата отчита, че тези препоръки са били приети и няма сериозни слабости. Уважаеми членове на комисията Конт, тук съм, за да отговоря на въпроси и коментари, които могат да възникнат от ваша страна. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Думата има вътрешният аудитор на парламента, господин Робърт Галвин. Добре дошъл, имате думата. Благодаря, госпожо председател. В началото искам да благодаря на всички вас за възможността да представя своя годишен доклад за 2013 година. Спомням си, че по силата на финансовия регламент вътрешния аудитор трябва да представи пред институцията годишен доклад, в който да се споменава броя и видовете вътрешни аудити, препоръките и действията, които са предприяти в връзка с тези препоръки препоръки. Тук става дума за дейностите от 2013 година. Раздел 2 от доклада говори за службата за вътрешен одит, професионалните стандарти, организацията на тази служба, независимостта на вътрешния аудитора се гарантира от европейското законодателство и се споменава в хартата за вътрешния аудитор. Вътрешният аудитор прави одити, дава препоръки, провежда консултации. Негова задача е да се стреми за постигане на споразумение с управленските органи на парламента. Раздел 3 от своя страна обяснява че вътрешния аудитор трябва да създаде работна програма, която да се оценява на оценка на риска, а целта на оценката на риска трябва да бъде такава, че да може вътрешния аудитор да заделя своите средства за най-важните приоритети. По отношение на 2013 година, службата за вътрешен одит се опита да е, осигури е, оценка и изпълнение на два основни проекта. От една страна става дума за създаването на сградата КАТ Конрад Аденауер в Люксембург и от своя страна новата система за финансово управление. Мащаба, е, продължителността и сложността на тези проекти е, бяха такива, че трябваше да има много работа, която да се основава и на оценка на резка. Първия преглед на проекта КАТ е, се съсредоточи върху е, изпълнението на проекта по силата на възможно най-кратки срокове и най-голяма ефикасност на средствата. Парламента работи в добро сътрудничество с властите в Люксембург. Прегледа на проекта показа, че трябва да се промени приложеното му поле с цел да се отговори по-добре на целите. Трябваше да се пояснят и условията за оперативно сътрудничество между техническите екипи на парламента и люксембургските власти. Сега са предприяти мерки, за да се гарантира адекватността на човешките ресурси. Е, наема се е, персонал на е, краткосрочни договори. И освен това ще се гарантира, че за сградата така ще има дългосрочен договор за отдаване под найем. Втория проект е свързан с новата система за финансово управление. Целта на нашия преглед беше да се гарантира, че този проект по силата на своето приложно поле и цели ще отговаря на предварително начертаното. Нашия преглед обърна внимание на това, че трябва да се създаде реалистичен график за приемане от страна на, на комисията по приемане. Имаше забавения по отношение на този проект в началната фаза. През март 2013 година се наложи да се промени структурата на управление на този проект, тъй като той се оказа по-сложен, отколкото очаквахме. Ето защо би било добре да има програма за управление, е, в която е, отговорният счетоводител играе е, важна роля. Необходимо е освен това да се осигури необходимия персонал, за да се гарантира функционирането на тази система. Вътрешния аудитор е, за изпълнението на тези цели успя да договори един план от 7 точки с управленските органи и ние ще следим какво ще стане е, с изпълнението на този план. Това ще стане през тази година. Освен това, трябва да видим дали набирането на външни кадри в крайна сметка е полезно. В тази връзка направихме два одита през 2013 година. Първият е посветен на така наречения сектор 100, посветен на науката и технологиите. Този сектор премина към службата на парламента за проучване. По силата на този проект ние можем да потвърдим, че той е достатъчно полезен, че той отговаря на изпълнените цели – Вижда се, че парламента изпълнява проекта така както е предвидено. По отношение на още един елемент от стратегическия план, а именно регламента за персонала на парламента. В тази връзка ние направихме одит за разходите за пътуване. Целта беше да се прецени доколко тези разходи се отпускат по ефикасен начин. Ние намерихме възможност за подобрения в няколко области. Те са свързани с самия размер на сумите, с начина по който се изчисляват километрите до съответното място на пътуване и така нататък. По отношение на използването на външни пътнически агенции, ние сметнахме, че агенцията на парламента е, не винаги е възможно най-ефикасната и поискахме да се предприемат стъпки в това отношение. Смятаме, че системите за контрол, системите за организация на парламента трябва да бъдат подобрени. Освен това, има едно ново електронно приложение, което е свързано с намирането на по-ефтини пътувания. В тази връзка е, трябва да кажа, че създадохме план за действие от 10 точки, който трябва да бъде приложен през 2015 година. Направихме оценка и на ефективността на информационните служби на парламента. В тази връзка трябва пък да заявя, че има възможности за сериозно подобрение. Какво препоръчваме? да се подобри така наречената хартия на одитна следа и тя трябва да се превърне в електронна такава. Трябва да се подобрят някои практики, свързани с местния инвентар и с банковите сметки в различните места, където има служби на парламента. През 2013 година нашата служба направи и два последващи одита. По силата на тези одити ние отчетохме препоръките, направени в предишни години. Разгледахме 96 дейности от 21 предишни доклада. Съответно 31 от 31 от тези 96 дейности сега са завършени и е, риска вече е сериозно намален във връзка с тези проекти. Броя на критичните области е, беше намален от 3 на 1. Една е, област, която остава е, обект на притеснение е центъра за посещение на пътници. Постигна се сериозен е, напредък по отношение на аудитирането на плащанията на акредитираните парламентарни сътрудници. Е, четири доклада, четири поручвания в това отношение все още не са е, затворени, не са приключили. Има намаляване на рисковете обаче по три е, проекта. В е, някои от случаите отговорността беше прехвърлена на по-виш орган. Тук става дума за политиката за оформяне на разходите и за един информационно-технологичен проект. client, and the outcome is a set of advisory recommendations rather than an audit opinion. In this case, Имаше искане към вътрешния аудитор да се преосмисли наемането на, на, на консултанти. Сега се постигна по-добра хармонизация между различните подходи. Е, Годишният доклад е, подчертава, че е, ние работим по силата на международните стандарти. Проведохме проучване на е, това доколко клиентите са удовлетворени. Е, беше създадена освен това нова харта за службата за, за вътрешен одит. Тя беше предоставена на бюрото на парламента. Доклад, е, докладът има и четвърти раздел. В него се обяснява доколко нашата структура отговаря на най-добрите практики за управление. Раздел 5 от доклада говори за стратегическите дейности в областта на външния аудит през 2013 година. Там се обръща внимание на различните дейности, които трябва да получат повече внимание. В заключение искам да благодаря на всички бивши членове от счетоводната комисия, на всички депутати е, за сътрудничеството. Мисля, че нашите служба се ползва с подкрепа от всички е, отдели на парламента. Благодаря. Благодаря. За нас това винаги са добри новини. Давам думата сега на заместника на председателя на парламента, господин Сасоли. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите. Господин генерален секретар, благодаря на вас за това, че в самото начало ми давате възможност да взема думата. Става дума за ефективността и ефикасността на бюджета на парламента за 2013 година. Това всъщност е една от традициите на парламента. Заместник председателя по бюджета открива това изслушване преди да вземе думата генералния секретар. Тази традиция всъщност показва отговорността, която проявяваме към бюджета бюджета като институция и всъщност това е най-комплексният бюджет от бюджета на всички европейски институции. Искам да кажа няколко думи от моя страна във връзка с това, че е, желая да напомня на колегите, че в парламента системата на контрол е на различни нива и тя беше създадена не само за да се отговори на максималната политическа отговорност за администрацията, това проистича от е, разходването на публични средства. Това беше направено и по друга причина да се гарантира, проследяването на начина на оползотворяване на всяко евро, за да се постигне изцяло изчерпване на мандата на отделните депутати. Само по този начин можем да отговорим на доверието на нашите избиратели, особено в момент, в който съществуват трудности и съществува също неразбиране в отношенията между политиката и широката общественост. Вземат се съвсем съзнателни решения в интерес на Европа. Благодарим за наличието на много добра експертиза, за добрата логистика и техническата помощ, която със сигурност е полезна за нас. В такъв контекст е добре да се работи и по този начин ние не биваме откъсвати от нашата работа. Казах вече, че бюджетната процедура на парламента е много комплексна. Вие също знаете много добре това. В тази връзка искам да кажа няколко думи с, във връзка с изготвянето на бюджета на парламента Основна отговорност за изготвяне на бюджета на парламента се носи от е, бюрото. По предложение на генералния секретар се прави предварителен е, проект на годишния бюджет, както на... за други институции. Това също е достатъчно, е, за да се представи пред комисията, за да може тя да включи нашия проектобюджет в проектобюджета на парламента, но не така стоят нещата с парламента. Парламентът е единствената институция, която още в тази първа фаза започва една парламентарна процедура, съгласно която има гласуване в тази комисия и по време на пленарната сесия. Тази процедура дава възможност на широката общественост още от месец март на предходната година да знае какъв е планираният бюджет е, на парламента. Това е една уникална процедура. В нито една друга институция да накоплаците в Европа не могат толкова ясно да видят е, как се формира бюджета подготовката на а, прогнозата, а също и четенето във връзка с бюджета, което се прави през есента, заедно с проекто бюджетите на другите институции на Европейския съюз. Всичко това изисква много добра координация и съгласуване. Бюрото, Комисията по бюджети, администрацията и парламентът като цяло. Позволете ми накратко да насоча вниманието ви върху контрола, върху изпълнението на бюджета. Е, бюрото е, възлага на администрацията изпълнението на бюджета. Съгласно правилника, 66% от разходите на институцията – са предвидени за членовете на парламента, е, акредитираните към тях е, асистенти и други служители. Е, за тях има 34%. И тези средства, този марш от 34% може да се използва за проекти които след това се одобряват на пленарна сесия. Всички тези проекти, както казах, имат за цел да се подпомогне работата на членовете на Европейския парламент. В политическо отношение бюрото следи изпълнението на проектите, е, също така е, ръководството на генералните дирекции е, проверява изпълнението на бюджета. Имаме предварителен и последващ контрол. Господин Галвин, нашия вътрешен аудитор, провери изпълнението на бюджета по проектите в генералните дирекции. В края на бюджетната година Сметната палата извършва проверка на бюджета на парламента. Аз мис... и как се изпълнява той. Мисля, че за нас това може да бъде повод за гордост. През 2013 година Сметната палата установи, че системата функционира чудесно. Трансакциите бяха правилни и малки грешки от предходните години можаха да бъдат коригирани. Когато Сметната палата представи своя годишен доклад, вече ваша задача е, скъпи колеги, от Комисията по бюджетен контрол да е, подготвите освобождаването на парламента от отговорност. И тук вече е, ще трябва да се концентрирате върху съответната година, 2013. Например, е, като се позовавате на доклада на аудитора и на всички доклади, предоставени от парламента. Имате възможност да изпращате въпроси много въпроси и администрацията може да предостави отговори. Всичко това се отразява в един много голям документ. Е, тези, този документ е, е публикуван на страницата на парламента, е достъпен за всички. Това показва как нашата институция си залага много високи стандарти в сравнение с други институции на Европейския съюз. В този смисъл от името на, на бюрото пожелавам успех на господин Парньо. С това давам думата на госпожа председателя. Благодаря. Е, също така искам да приветствам господин е, Виланд, заместник председател пак по бюджетните въпроси. След това ще дам думата на генералния секретар. Давам думата на господин Виланд. Е, Благодаря, госпожо председател, господин докладчик, уважаеми членове на Европейския парламент. Първо искам да кажа, че е, за 2013 година с е, удоволствие установявам, че Европейската сметна палата посочва, че в извършения от нея одит няма големи е, неизпразноци, също така и материални грешки, що се отнася до конкурсите и набирането на персонал. Също аз мисля, че това е важен резултат, който трябва да се установи. Не винаги постигаме такива резултати. Искам да благодаря за всичко направено до сега. И вътрешният аудитор също установи, че в сферата на особено чувствителните мерки, на критичните мерки, сме имали три а, действия, които бяха много критични. През тази година само едно. А, става дума за посетителите. Тук също установяваме положително развитие. Като цяло през бюджетната 2013 година 99,2% от средствата наистина да бъдат изразходвани. Това е много висок процент, за който обикновено ние не постигаме чрез економии в хода на годината успяхме 54 милиона евро да предоставим по решение на Комисията по бюджети и на бюрото за изграждането на сградата Конрад Аденаур в Люксембург. Т.е. тук се намалява бъдещата лихвена тежест. Това ще бъде някъде 18 милиона евро по наши оценки и смятам, че тази мярка също е много важна. Освен това, в хода на годината ние се опитахме да реализираме економии, да работим добре, най-вече в езиковата сфера, в сферата на устния превод. Днес разходите с, с 15 милиона по-малко, в сферата на писмения превод 10 милиона по-малко поради е, премахването на пълния протокол на пленарните заседания на всички езици. Също така в сферата на персонала ние постигнахме много висока степен на ефективност на ресурсите. Около 100 места за писмени преводачи не са заети, 38 е, за устни преводачи и е, също така места за е, юристи и лингвисти бяха трансформирани. Е, също така около 200 бройки от езиковия сектор са преместени в други сектори, поради което днес можем да кажем, че имаме най-ефективната служба за писмени преводачи от всички институции и смятам, че това е нещо, което може да ни радва. Освен това, ние приехме и други мерки, в, като например без хартиен парламент, ние приемаме, че по този начин можем да спестим много големи суми, намаляваме използването на хартия, с 50% сме намалили разхода на хартия, това е наистина много. Продължаваме сътрудничество с другите институции, също и в сферата на IT програмите. Също така не предвиждаме разработка на собствена система. Мисля, че това е положително, ако се има предвид сътрудничеството между институциите. Важно решение през 2013 година беше създаването на научната служба. От 1 ноември 2013 година Европейската научна служба започна да се изгражда и тук ние се опитахме по възможност да действаме е, с наличните средства. Работим с е, библиотеката, с нейните сътрудници в сферата на оценката на въздействието. Е, това е направено не чрез създаване на нови щатни бройки, а чрез redeployment и в сферата на научната служба, предназначена специално за депутатите, ние до 80 служители от Комитета на регионите и економически и социален комитет ще бъдат назначени тук. Те преди бяха в сферата на писмения превод, сега ще бъдат преквалифицирани като политически анализатори. По този начин ще се допринесе полза и за Комитета на регионите и е, ЕИСК. Е, към 1 януари тази година 42 служители от е, двата комитета вече са включени, работят при нас, те се чувстват добре тук. Ще имаме и втори кръг до 1 юли и ще видим как се движи точната им цифра, но със сигурност това е нещо, което е уникално в институциите, т.е. една институция да предоставя персонал на друга институция и ефекта да се ползва от двете институции, е, за да не се е, причиняват допълнителни разходи за данакоплатеца. 2013 година беше годината на подготовката на изборите за Европейски парламент. Този път кампанията беше по-различна. Ние се е, Опитахме основно да изградим една мрежа за подкрепа на европейските партии, най-вече по време на телевизионните дебати. Ние имахме много дискусии по това, но накрая аз мисля, че беше признато, че чрез този ангажимент парламентът е, играе своята собствена роля и укрепи ролята си при избора на е, председателя на Европейската комисия. Мисля, че за нас това е положителен резултат. Сега бих желал с удоволствие да отговоря на вашите въпроси. Господин Парня. Благодаря, госпожо председател, господин генерален секретар, е, господа заместник председатели на Европейския парламент. Благодаря за, за, даден, за направените от вас изказвания. Аз съм докладчик е, за 2013 година по освобождаването от отговорност и първата ми цел е публичните средства на данакоплаците са използвани по възможно най-добрия начин от Европейския парламент и а, е, ние трябва да подкрепим по този начин европейските граждани, като им покажем, че сме в състояние на всички възможни нива да повишим ефективността на работата на парламента. А, е, а, е, парламента трябва да продължи тези усилия, да извършва качествено управление на публичните финанси и а, мисля, че това все още може да се подобри. Европейският съвет и Европейската комисия също бяха подложени на одит. Европейския парламент не трябва да поставя под въпрос своята дейност в този труден економически и политически конец. Парламентът трябва да продължи да рационализира управлението на своята администрация, на своите служители. 25 милиона евро економии са реализирани в генералната генерална дирекция устен и писмен превод, както каза господин генералния секретар, и това трябва да служи за пример. Този процес на рационализация е, трябва да даде възможност за повишаване на ефективността на администрацията и да намали необходимите финансови средства, и е, по този начин да се погрижим за по-голямо качество на услугите, които се прилагат на депутатите. От средата на ноември аз разговарях с почти половината от 12-те генерални дирекции на Европейския парламент и мога само да кажа, че тези разговори, разговори бяха от високо качество. Разговарях с а, техните екипи и мога да кажа, а, че те а, внесоха много, а, представиха много прецизни отговори на моите въпроси. Аз от 2009 година съм депутат и а, имам много опит в а, общинската сфера във Франция и а, трябва да ви кажа, че а, никога а, не бяха допускани грешки, е, е, въпреки че понякога малко хитро в кавички отговаряха на моите въпроси, така че е, мога само да поздравя генералните директори за качеството на комуникацията, на разговорите, които имахме и е, също така мога да кажа къде беше реализиран прогрес е, от е, освобождането от отговорност 2012 година. Робърт Галвин е, изреди много от нещата. Аз с него също разговарях и безспорно генералната дирекция е, която отговаря за рационализацията, е, наистина мога и нея да поздравя, както и господин Галвин Например, много често се прибягва до видеоконференции. Това е пример, който трябва да се следва през 2013 година. Е, генерална дирекция е, Устен и писмен превод реализира е, около 500 хиляди евро економии поради използването на видеоконференции и тази практика трябва да се наложи повече, най-вече когато става дума за служители на парламента. 648 хиляди милиона, милиона извинете, економии е, бяха реализирани, е, също така чрез прибягването на икомити e комити 613 е, тона CO2 също бяха спестени 195 000 евро бяха спестени, бяха предложени на службите за сигурност с цяло укрепване на информационните служби. Също така в другите сфери трябва много да се направи. Трябва да се реши един проблем, който засяга репутацията на нашия парламент, да се може ли да речем един депутат да има 43 местни асистенти и тези местни асистенти и тяхното възнаграждение трябва да се контролират по-добре? Мисля, че този въпрос е много важен. Наистина трябва да се извършва контрол и по отношение на нашите колеги също така предоставяне на средства на ръка на групи посетители. Това трябва да се избягва. 13% бяха платени само на ръка. По-голямата част чрез банков превод. Господин генерален секретар, вие самият направихте такова предложение, както каза господин Галвин. Аз мисля, че тези практики трябва да се прекратят, да се изплаща на ръка. Също така Брюксел, Страсбург по време на пленарната сесия. Това са 300 хиляди евро всяка година и заедно с генералния директор и с господин Галвина и с вас, господин генерален секретар, ни обсъдихме тези неща. Аз искам само да окоръжа администрацията на парламента бързо да започне тези 65 мерки, които трябва да се изпълнят и искам да приключа, като ви напомня, уважаеми колеги, че този доклад и измененията по него можете да внасете до, и то ще се гласува на 24 февруари. Господин генерален секретар, господин заместник председател, как ще процедираме с отговорите на въпросите? Господин Веле, позволете ми първо да благодаря на докладчика за изложението, за установения дух на добро колегиално сътрудничество. Повдигнахте няколко въпроса, по които със сигурност ще работим. По въпроса за стола ще трябва да изградим няколко по-малки стола. Въпрос, по който ще работим през следващите 12 месеца. По въпроса за посетителите, мисля, че новоизбраното бюро, което действително е новоизбрано с 13 нови членове, ще трябва да вземе решение по този въпрос. От името на политическите групи, господин Пипер от името на НП. Благодаря, госпожо председател, господин генерален секретар, госпожи и господа, представители на Сметната палата, господин вътрешен аудитор. Не се сещах за думата, извинявайте. Всички ние сме с титлите си, което няма нищо лошо. Днес чух, че констатациите в доклада на Европейската сметна палата, що се отнася до бюджета на парламента, са положителни. Чух също, че са били реализирани економии в рамките на проекта Конрад Аденауер в Люксембург, както и по отношение на писмения и устния превод. Всичко това е чудесно, но, господин докладчик, днес сме се събрали тук не само за да изказваме похвали. Единственото по по-критично, единствената, извинете, по-критична констатация, която чух от вас, бе свързана с необходимостта да се изградят по-малки столове. Но според мен нашият стол сега така или иначе е малък, прекалено малък. Така че не знам дали предложението за по-малки столове е, по- е разумно. Въпросът ми е свързан най-вече с разходите разходите за дума на европейската история. Не само за тази година или за последните три години. Интересуваме какъв ще бъде общият размер на разходите по този проект. Вторият ми въпрос е свързан с информационните бюра на Европейския парламент в чужбина. Тези бюра вършат много важна работа. Аз самият съм ползвал техните помещения. Но какво ми прави впечатление? Прави ми впечатление, че страниците им в интернет от части никак не се поддържат добре. Не бяха актуализирани, например, по време на европейските избори, както и след изборите нямаше актуална информация за новите функции, които заемат бившите депутати, нито пък за новоизбраните депутати. Имам и още един въпрос във връзка с сигурността. Ресурсите, с които разполагаме за сигурност, Сравними ли са с разходите на други институции, които са в подобно положение, що се отнася до сигурността? Бяхме свидетели на терористично нападение в Париж, което предизвика загриженост у мен, например. След нападението пристигнахме в Страсбург и установихме, че не се прилагат по-строги мерки за сигурност там. Знам, че се водят преговори с компетентните органи във Франция и в Белгия, че крайното решение не следва да се вземе от парламента. Но въпреки това смятам, че на нас се пада отговорността да обсъдим тази тема. Същото въжи и за сигурността на информационните технологии. През изминалите години в тази област имаше известни проблеми. Аз самият бях обект на наблюдение. Би трябвало да изготвим документ, в който черно на бяло да изложим мерките за по-добра защита както на депутатите, така и на техните сътрудници. Още един въпрос. Защо председателят на Европейския парламент има два служебни автомобила и двама шофьори? Това ме очудва. Такава ли е практиката и в другите европейски институции? Като бивш председател на парламента, доколкото знам, той дори би имал право на три служебни автомобила. Ако си остане само с тези два, с които разполага към момента, вече бих бил по-спокоен – но защо всъщност разполага с това служебния автомобила? Как е навъртян километраж от 140 000 километра? Кой всъщност е извършил тези пътувания? Председателят на парламента лично ли? Знам, че тези въпроси са неудобни, но те са част от работата ни. По-добре е ние да задаваме неудобни въпроси, отколкото други. Господин генерален секретар, благодаря. По въпроса за Дома на европейската история, разполагате с преглед на извършените до момента разходи. Става дума за последните 6 години, от 2009 до 2014 година включително. Това са разходи по изграждането на сградата, разходи за персонал и други в размер от около 55 милиона евро. Актуализираните разходи, текущите годишни разходи са между 12 и 13 милиона евро. Става дума за разходи, които ще бъдат направени за инвестиции, както и за текущи разходи за Дома на европейската история. Информационните бюра на парламента и актуализирането на страницата в интернет. Тази задача се пада на Генерална дирекция председателство. Имаше забавяне, но доколкото знам, е имало проблеми с качването на данни на страницата в интернет. Доколкото знам, тези данни ще бъдат качени през идните 10 дни. Може би няма да са на разположение на всички езици след 10 дни. По въпроса за сигурността, мога да кажа, че през изминалите 5 години значително подобрихме мерките си в тази област. Преди изцяло зависехме от външни доставчици. Тоест, не можехме да упражняваме надзор върху мерките за сигурност. А сега тъй като мерките за сигурност се изпълняват и от наши служители, във всеки един момент можем да упражняваме контрол. В Брюксел Служителите за сигурност са служители на парламента. Това е значителен напредък, който ще доведе до економии. Но економите не са най-важното. Още по-важно е служителите за сигурност да проявяват лоялност спрямо институцията, да познават институцията, да познават и онези, които влизат в сградата и излизат от нея. По отношение на сградите в Люксембург, през 2017 година вероятно също ще възложи мерките за сигурност на свои служители. Преди време външните мерки за сигурност, мерките за сигурност на входовете на сградите се извършваха от белгийските компетентни органи. Сега искаме да засилим мерките за сигурност в тази област. За целта е необходима ангажираност от страна на Белгия. Виждате, че нашите сгради се пазят от служители на реда, които разполагат към момента с малко по-различно оборудване, изглеждат по-различно, отколкото до момента. По въпроса за сигурността на информационните технологии имахме проблем с прихващането на данни, тъй като имахме две паралелни мрежи. Сега правим ясно разделение посетителите в нашите сгради, когато използват безжичната връзка с интернет, имат достъп единствено и само до интернет. Тоест посетителите нямат никакъв достъп до нашите вътрешни системи. А що се отнася до членовете на парламента и техните сътрудници, техният достъп се осъществява в рамките на сигурна система, а не на системата, която ползват посетителите. Също така има и допълнителни приложения със сигурност на всички мобилни устройства. Това разбира се не означава, че няма вероятност от инциденти, но при всички положения е подобрение. По въпроса за двата служебни автомобила на председателя, тази практика се прилага най-малко от 1997 година насам. И има различни основания за нея. При някои председатели съображенията са били съображения за сигурност. Имам предвид изминалите 20 години. Друго съображение е факта, че председателят на парламента работи по 6, понякога по 7 дни седмично. Тоест не може да бъде обслужван през цялото време само от един шофьор. Може да попитате защо тогава не си дели служебния автомобил с някого, но понякога, когато пътува от едно място на друго, често му се налага да сменя автомобилите. Госпожа Яла Сендер. Eh, Благодаря, госпожо председател. Добре дошли на заместник председателя Соли и на генералния секретар. Днес обсъждаме освобождаването от отговорност на парламента Бих искала малко да се върнем назад. Освобождаването от отговорност на парламента е специално по своя характер. То се отличава от освобождаването от отговорност на другите институции. Председателя е този, който трябва да подпише е, освобождаването. Е, между другото, има едно решение на бюрото, което е малко странно е, за използването на електрически велосипеди. Господин Веле е достоен човек, но не ми харесва, че това, което се казва, винаги се свежда само до председателя. Е, защото генералният секретар много често има възможност да взима конкретни решения и трябва да ги взима само той и никой друг. Що се отнася до посетителите, мисля, че господин Таяни е замесен тук е, и той трябва да ни даде информация. Господин Веле е, бих е, искала да чуя малко по-различен отговор от вас. Не трябва да се смесват административната отговорност с политическата отговорност. Беше ви зададен въпрос за автомобила. Не съм е, сигурна, че става дума за политическо решение. По още един въпрос никак не съм съгласна с вас. Между другото, задали сме ви много въпроси, на които не сме получили отговори. Казаха ми, че това е така, защото на тези въпроси е било отговорено през 2014 година. От друга страна, в някои отговори се прави позоваване на решения, които са взети през 2014 или 2015 година. Не мисля, че е добре да не се отговаря на въпроси на депутатите, свързани с 2013 година. Много от тези въпроси са свързани с превенцията като цяло. За превенцията има конкретни решения, които са взети. Например, през пролетта на миналата година госпожа Гресле се изказа Ставаше дума за освобождаването от отговорност за 2012 година и там имаше позоваване на взети през 2013 година. Така че не може да се използва това извинение, ми е, решенията са взети през 2014 и съответно не могат да бъдат дадени като отговор за неща, които се случили през 2013 година. Така че, уважаеми господин генерален секретар, направете нещо е, в тази връзка. Не мисля, че големи мащабни решения се взимат просто е така. Има подход, е, който винаги е свързан с солидна подготовка, това всички го знаем. Сега малко по-конкретно. Асистентите. Малко се притеснявам тук. Казахте, че ще направите оценка на изпълнението на устава за наемането на парламентарни сътрудници – Казахте, че ще разгледате и представителството на е, сътрудниците и това е нещо добро. По отношение на Комисията за борба с тормоза на работното място, мисля, че тук трябва да има допълнителни мерки. В миналото се занимавахме с този въпрос, но има нужда от е, е, нова работа в това отношение. Квесторите решиха, че няма нужда да се прави нещо в това отношение. Мисля, че ние трябва да положим всички усилия обаче да защитим нашите сътрудници. На следващо място службата ЕДПРС, която предоставя проучвания на ранен етап. Тук имам сериозни притеснения. Тези текстове идват като резултат от искания на отделни депутати или на отделни групи някои е, проучвания са изключително ценни. Само, че това стана е, много често срещана практика. Мисля, че трябва да се казва във всеки един документ, който се дава от името на парламента, че е, има текстове, има позовавания на текстове, които са създадени от съответната служба. Но не трябва тези текстове да се представят като официална позиция на парламента, защото иначе медиите ще кажат парламента казва това и това. Не. Има разлика между едно проучване и една официална позиция. Е, председателката. Е, извинявам се, но говорите вече 6 минути и половина, има още 7 човека, които са се записали. Добре, така приключвам, казва госпожа Яла Сендер. Е, е, Благодаря най-сърдечно за отправените към мен въпроси. Първо, искам да кажа, че ние сме изготвили отговорите, обаче те, е, разбира се, са съгласувани и с е, пред, председателя, е, най-вече, що се отнася до освобождаването от отговорности. Той поставя много силен акцент върху него. Сега, въпросите за 2014 година. Ние много рано проведохме разговори с докладчика по освобождаването от отговорност и той беше на мнение, че това освобождаване от отговорност 2013 година трябва да се концентрира само върху нещата, свързани с 2013 2013 година, поради което имахме много ясно очертани насоки от докладчика да се концентрираме само върху 2013 година, защото освобождаването от отговорност е за тази година. Това не означава, че ако извън процедурата по освобождаване от отговорност има въпроси за 2014 година, те няма да получат отговор. Естествено, че ще получат, но а, това, което е правено през 2014 година, не трябва да бъде бъде предмет на процедурата по освобождането отговорност за 2013 година. На всички въпроси ще отговорим, но пак казвам, освобождаването от отговорност за 2013 година ще трябва да се концентрира върху операции през 2013 година. По въпроса за асистентите, вътрешният аудитор посочи, че почти всички е, тоест над 90% от е, въпросите, които е, висяха преди години за асистентите, са получили отговор. Има 4 открити действия, които се отнасят най-вече за местните асистенти и по тази тема докладчикът също направи коментар. Така че мога да кажа, че в тази сфера все още има необходимост от действие, докато за асистентите, които работят тук в Брюксел и в Страсбург, мисля, че като цяло проблемите са решени. По Харисмонт Комити Квесторите играят важна роля, обаче представителите на асистентите също са включени тук. Те са включени, както казах, и е, е, във всички случаи конкретни ние се движим в тясна правна рамка. Този комитет не може да взема случайни решения, ако мога така да се изразя. Ние се движим в една ставаща все по-тясна правна рамка, което се дължи и на съдебни решения от е, Европейския съд в Люксембург Разбира се, ние консултираме тази дейност с правната служба, ползваме и експертите е, тук в парламента, така че е, аз е, имам основания да мисля, че тази новост ще се утвърди. може би след една година ще дискутираме отново по тази тема, но организацията, която действа сега, мисля, че е добра. Сега по научната служба много ясни са задачите. Всеки документ трябва ясно да показва е, за какво става дума. Дали става дума за проучване, за кратък анализ, но винаги ясно трябва да се посочва, че това не е документ, който е прият от е, някой депутат. И е, това, което проличава още от сега е, че търсенето на тези продукти за 12 месеца се увеличило с 50%. Новата първата форма на научната служба е, явно се посреща добре. Надяваме се, че това няма да бъде само в началото на мандата, ще продължи до сега. Реакциите на повечето депутати са положителни и се предоставят много услуги за подготовка на пленарните заседания, така че отделните депутати ще могат или могат е, да се информират е, по най-актуалните теми. Коремата Келмър. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да се присъединя към благодарностите на преждеговорившите към всички участници за присъствието на заместник-председателите, на представителите на Сметната палата и разбира се вашето на господин Веле. Да, всички вие бяхте похвалени без много критика. Там откъдето Идвам аз, е, областта Швабия се казва, че не трябва много похвали да се отправят предварително. Аз искам да се спра на два допълнителни аспекта, които не бяха споменати тук. Първо, дали ние в Европейския парламент не трябва да се занимаем по-интензивно с workflow. Има различни подходи. Е, в е, краткото време, за което съм депутат, ми беше представена електронната система за документи, но като погледнем тук на масите, виждаме, че документите са на хартия. Със сигурност всеки ден се транспортират напред-назад тонове хартия и също така, като погледнем какво е присъствието в Комисията по бюджетен контрол, но и в Комисията по бюджети, в която също участвам, в други не участвам, разбира се, аз се опасявам, че една голяма част от тези документи просто не се четат и се дават за рециклиране. И тук вече ще трябва да си помислим съвсем структурно, да въведем workflow, който е не само електронен, но също така и в е, последователността си да дава повече шансове на депутатите да изготвят наистина много добри документи. Говоря за себе си, мисля, че и другите мислят така. Тези огромни количества хартия, които се произвеждат, едва ли отделният депутат може да ги прочете всичките. Ние не трябва да забравяме тази реалност, а да си помислим дали да не организираме по друг начин процесите, да получаваме по-рано по-рано документите в електронен формат и е, по този начин ще се спести повече хартия и ще има по-добри резултати на по-ниска цена. Е, второ, е, натоварването на персонала. Тук е, трябва да благодаря първо най-сърдечно на е, членовете на този персонал. Аз е, виждам, че тези хора са много ангажирани, готови винаги да услужат но позволете ми е, да кажа, че не във всички сфери е, служителите тук са достатъчно натоварени. За тях това е много приятно, но ще трябва да си помислим дали наистина всички места е, и по-точно всички услуги, които се предлагат тук, се търсят. Това можете да вземете предвид когато, е, например, минете край това едно гише, обслужване на едно гише, трябва ли там да има винаги трима служители? Също и е, във връзка с сигурността, там беше направено много. Аз обаче е, ще капна малка капка отрова. Ние като че ли е, създадохме някаква ситуация на плацебо. Аз преди съм бил полицейски служител, мога да ви кажа, че 100% сигурност няма, трябва да бъдем честни и открити пред гражданите на Европейския съюз. Но ако се постигне една определена степен на сигурност, е, трябва да си зададем въпроса дали трябва да назначаваме толкова персонал по сигурността, е, след като кюрдите успяха да пробият сигурността тук на парламента, след това за шофьорите. Е, също да, това са чудесни е, неща, но трябва да видим е, какви са възможните альтернативи, без да се влушава качеството. Така че много неща трябва да бъдат проверени, не просто без мисъл да зачеркваме неща, а да видим как альтернативно да постигнем същото за по-малко, с по-малко средства. Генералният секретар. Може би да започна с последния въпрос. Е, същото качество за по-малко пари. Това е, е точно е, нещото, което правим в сферата на сигурността, защото Става дума за външни фирми, те са в униформи, но не винаги гарантират сигурност. Когато аз не познавам хората, когато не съм лоялен към институцията, като външен човек, много е трудно да се идентифицирам с тази институция и да гарантирам нейната сигурност. Поради което, чрез интернализирането се опитваме да осъществим тази връзка с институцията е, успяхме да направим това е, при по-малко разходи, економисваме е, средства, може да се спори колко. Нашата дирекция финанси твърди 5 милиона. И е, от друга страна имаме и по-голяма сигурност. По темата сигурност трябва да се добави, е, че това имам предвид сигурността, зависи много от конюнктурата. Ако е имало инциденти, ние задаваме въпроса защо не сте направили нищо за сигурността и след половин година се казва, ние искаме да създаваме тук е, култура на свободата, чувстваме се наблюдавани. Е, така че ще трябва да се спазва добрия баланс, но от друга страна е, да се постига и ефективност. Мога да кажа, че пред последните години, както при намаляването на разходите, така и през ефективността, Постигнахме доста неща, но има дефицити във връзка с сравнение с други институции и се надявам ние да отстраним тези слабости. Сега във връзка с електронните и картийните носители, тук също се сблъскваме с поне две култури. Вие е, представихте едното мнение, т.е. повече на електронен носител. Ако направя това, което вие казвате, то тогава вашият председател на комисия няма да е толкова доволен от мен. Тоест, е, имаме култура ползване на документи на хартия и от друга страна такива хора, които искат повече на електронен носител. Ние се опитваме да е, правим нещата повече на електронен носител и комити и парламент, обаче от друга страна е, не искаме да пренебрегваме хартиените носители. Това е резултат от опита в Нидерландския сенат, където радикално е казано всичко на електронен носител. Резултата бюрата на депутатите на собствените си принтери започват да разпечатат и мисля, че това е най-лошия вариант. То, Всъщност тези разпечатки не се правят централно, което е по-ефтино, а излиза по-скъпо. Така че в случая трябва много внимателно да вземаме предвид тези неща. Чрез и комитии, и парламент много се направи за електронните носители. Благодаря, казва председателката. Аз искам да посоча нещо. А аз в Германия живея в селски район и е, не мога един мегабайт да сваля от мрежата, така че трябва да разпечатвам. Колегата Деян. Е, Благодаря. Няколко коментара от моя страна. Като цяло, мисля, че резултатите на парламента са добри и мисля, че отговорите на писмените въпроси са по-добри сега, отколкото в миналото. Те са малко по-целенасочени. Имам естествено някои въпроси. Първо, по отношение на този документ, който сте предоставили, където се говори за управление на познанието. Има ли е, някакви искания за доклади по собствена инициатива от е, отдела за политики и ако има такива искания, как те се обработват? На следващо място, информационната кампания за изборите. Как оформяте и измервате представата си за това доколко тази кампания е била успешна? Бихте ли ни дали някаква писмена информация? Какви са показателите? Как в крайна сметка преценявате изминалата кампания? На точка 9, на страница 9 по-скоро, има един текст, където се казва, че има редица визити, които са организирани в Париж и в Франкфурт. И е проявен голям интерес. Какво означава обаче голям интерес? Как го измервате точно? На следващо място, Дома на европейската история. Казва се, че има усилие за подобряване на сградата Истман. Това е добре. Бихте ли не дали обаче по-конкретна информация? Какво означава всичко това? Защото знаем, че имаше забавение по отношение на тази сграда. Ако погледнем страница 2 и страница 5, там се говори за управлението на различните сгради и институции в Страсбург. На каква цена обаче е това? В пленарна зала много често има различни устройства, които не работят. На страница 13. Принципа на едно гише. Въобще това е едно гише. Е, или има трима човека, или няма никого там. Аз използвах това едно гише, тази възможност е, за едното гише, не знам дали е нещо добро, не знам дали има достатъчно голяма ефикасност. Тук отново се връщам на Страсбург, страница 19, тук се споменава сметната палата, ние зададохме въпрос, в който поискахме парламента да направи разлика между разходите, които са регистрирани в две поредни години, например 2012 и 2013. Защо няма нищо в това отношение? На страница 32 говорите за 6% по отношение на цялостното освобождаване от отговорност. 6% са средствата, които се връщат. Какви са разходите обаче? Колко струва въобще секретарията на парламента? Е, колко струват е, всички служители на парламента и има ли контрол е, в тази връзка? Господин генерален секретар, благодаря. Отделът политики Това е служба за научно изследователска дейност, която е пряко подотчетна на парламентарните комисии. Нейните услуги може да се използват, разбира се, и за доклади по собствена инициатива. На този етап работата й е много интересна, тъй като тогава комисията изготвя своите законодателни предложения т.е. докато се изготвят законодателните предложения, чрез отдел политики можем да въздействаме върху процеса. Каква е процедурата? Председателят на съответната парламентарна комисия се обръща към службата за научно изследователска дейност и изисква проучване по определена тема. Много е важно процесът да води своето начало от парламентарните комисии, тъй като техните членове знаят по кои законодателни предложения се работи или предстои да се работи по въпроса за информационната кампания и възможностите за нейното оценяване. От една страна можем да проверим колко души са ползвали нашите продукти. Това въжи най-вече за страницата ни в интернет. Имаме възможност да установим колко са нейните посетители – има възможности и за това, що се отнася до филми, репортажи, които се използват от втори или трети радио или телевизионни станции, да установим по идентификационния код от колко души са били проследени. Понякога статистическите данни, които получаваме в резултат от тези проучвания, са наистина впечатляващи проведохме по собствена инициатива и проучване във връзка с процеса на водещи кандидати за председател на Европейската комисия. На европейските граждани бе зададен въпросът защо са участвали в европейските избори? Какви са били мотивите им? Отговорите в 28-те държави членки бяха доста различни. Между другото бе зададен и въпросът дали водещите кандидати са били основната причина за това гражданите да участват. В Великобритания само 1% от гражданите отговориха на този въпрос с да, което не бе очудващо, тъй като водещите кандидати не участваха в прояви в Великобритания, но в Германия, Австрия и Люксембург 12% от гражданите заявиха, че са гласували на европейските избори именно заради водещите кандидати. Тоест за 9 милиона европейски граждани водещите кандидати са били решаващият аргумент за гласуване по време на европейските избори. Може да се каже, че кампанията, която проведохме във връзка с водещите кандидати, оказа решаващо въздействие, например по линия на техническата инфраструктура, която предоставихме по въпроса за Дома на европейската история и неговата сграда. Тя е част от сграден фонд, съществувал и в миналото, т.е. няма изцяло да се изгражда нова сграда. Опитът от миналото не е изцяло положителен. Сградата на ЕЦБ бе изградена в едно бивше пазарно хале – в Хамбург една важна културна институция бе изградена в сградата на бивш склад. Тези два проекта отнеха много години и разходите далеч надвишиха първоначално предвидените. Предстоим строителството да приключи в края на 2015 година. До момента няма никакво превишаване на разходите. Мисля, че след като отчетем всички фактори, можем да кажем, че резултатът е достоен за уважение и приемлив. Още ако, ако погледнете сградата отвън, ще видите, че тя не е лоша. Така наречения мини парламентариум в Страсбург. Какъв е проблемът в Страсбург? Там имаме много посетители, около 100 хиляди, на които обаче не можем да предложим нищо извън пленарното заседание на парламента. Тук в Брюксел можем да им предложим изключително разнообразни дейности и прояви, за разлика от Страсбург. Затова на миналото заседание на бюрото решихме да предвидим допълнителни възможности за посетителите в Страсбург. Така, например, лодките, които се движат там по реката, ще могат в бъдеще да костират и пред парламента. Друга инициатива е изграждането на така наречения мини парламентариум. Разходите за него ще бъдат около милион и половина евро. Какви решения взехме? Основно две. Първо, киносалона 360 градуса, който дава представа за дейността на парламента. Имитира се работата в пленарната зала. За целта се възползваме от вече съществуващо пространство, което до момента не се използваше адекватно. С други думи, при сравнително ниски разходи даваме възможност на посетителите в Страсбург по интересен начин да се информират за работата на парламента. Обслужването на едно гише и конкретното гише, това е сравнително нова мярка. Като цяло можем да кажем, че тя се използва. Тук в Брюксел вече има един служител по-малко. Правим проверка и за това дали ни е необходимо обслужване на едно гише и съответното гише. По въпроса за разходите в Страсбург, преди време изискахме от администрацията да проведе проучване. В резултат от проучването установихме, че от трите места на работа проистичат допълнителни разходи в размер от 100 милиона. Положителни са констатациите във връзка с Люксембург тъй като там не са високи разходите за сградния фонд. Високи са разходите обаче в Страсбург около 100 милиона евро. Такава бе и констатацията на Европейската сметна палата. Не смятам, че през следващите години тези разходи ще се понижат. Базовата стойност към момента са 100 милиона евро. Зададохте въпрос за фиксираните ставки. Казахте, че всяка година го задавате. Може би всяка година би трябвало да ви давам един и същи отговор. Бюрото се придържа към правилата за фиксираната ставка. Ясно е разписано за какви разходи е предвидена тя. Може да варира размерът на тези разходи в зависимост от конкретния служител. Но като цяло се придържаме към идеята за фиксирана ставка. Господин Стас. Благодаря, госпожо председател. Два много кратки въпроса. Първия въпрос – Той е свързан с бюджета и доброволния пенсионен фонд. Могат ли новите депутати да се присъединят към него или не? Искам да попитам какво е настоящото положение, какво можем да очакваме за бъдеще по отношение на този фонд и е, бюджета на парламента. На следващо място. През 2013 година беше взето решение да се разположат е, машини за кафе Неспресо тук и не само тук. Имаше протести, беше взето решение това да бъде нещо като тест. Е, искам да попитам каква е оценката за използването на тези кафе машини. Между другото, благодаря ви за писмените отговори. Много полезни бяха те. Е, е, благодаря. По въпроса за пенсионния фонд първо. Пенсионния фонд е от времето, когато депутатите все още нямаха правила за пенсиониране. Става дума за пенсия от Европейската институция. Някои бяха пенсионно осигурени по коректен начин, други не, поради което беше създаден този пенсионен фонд. Въпросът беше е, през 2009 година как да продължим да действаме с него по-нататък, след като вече имаме осигуряване на депутатите и за тогава бюрото реши да не се правят повече вноски в този фонд, тогава още имаше установен дефицит е, и е, това всъщност означава, че е, този фонд не може да съществува до смъртта на последния а, депутат. Между другото беше увеличена и пенсионната възраст и възможност за предварително изплащане на пенсията вече не съществува. И а, една а, трета мярка, всички допринесоха за ограничаване на този дефицит. Бяха е, започнати дела пред е, Европейския съд и е, това решение на бюрото, което беше взето в началото на април 2009 година, е, беше обявено за законосъобразно. Въпреки това, ние е, имаме дефицит. Ясно е, че в даден момент парламентът ще трябва да премахне този дефицит е, и е, в пакета от мерки април 2009 година беше включено това, за да могат депутатите да са сигурни, че пенсията им ще се изплаща. Тоест в даден момент, който ние не можем сега да установим и който зависи от е, развитието на стоеността на вложенията, парламентът ще трябва да изплаща пенсии на депутати от собствените си средства и това за такива, които са станали изискуеми преди 2009 година. Сега за автоматите на Еспресо с комисията по бюджет и установихме, че трябва 34 милиона да се залишат. 23 милиона това беше лесно, защото нямаше предварително финансиране за сградата Конрад Аденауер. Потърсихме още 11 милиона и е, тук е, спада и сумата предвидена до сега в бюджета за предоставяне на кафе в комисиите. Това с кафето беше винаги спорно. Някои го харесваха, е, някои пък смятаха, че дори и след няколко часа часа е, сварено, то няма да бъде по-добро. Е, така че в момента ние не субвенционираме, не заплащаме предоставянето на кафе в залите, а всеки може е, да си купи за едно евро кафе с относително добро качество. Вода обаче продължава да се предлага в залите. Наистина това вече е нещо необходимо, когато толкова часове прекарваме в тях. Този компромис беше прият с доста широко мнозинство до сега ни се струва, че това е успешно решение. До сега не е изразено намерение да се въведат тези големи е, съдове за кафе, смятаме, че е, като решение, настоящото решение е добро, но пак ви казвам, мненията са различни. Имаме още две изказвания. Искам да помоля преводачите да а, е, ни отделят още малко време. Господин Вали. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря съвсем накратко. Нека и аз да благодаря на заместник-председателя за това, че е тук при нас. Говорим за бюджета. Много се радваме, че сте тук при нас. Важно е да продължим доброто сътрудничество, защото не е добре да не ви включват в разговора, който се води в нашата комисия. Няколко коментара. На първо място, когато говорим за публични разходи, трябва да не забравяме, че има много хора в Европа, които не могат да си позволят и най-елементарните стоки и блага, така че трябва много внимателно да изразходваме е, своите средства. Е, в е, Италия имаше референдум посветен на публичното финансиране за обществените фундации и партии. Много се изговори в тази връзка. Парламента получава 20 милиона, има някои фундации, които получават до 13 милиона. Ето защо в тази връзка се чудя дали не трябва да попитаме хората какво мислят за финансирането на Европейския парламент, вместо само да се тупаме по раменете. По отношение на Дома на европейската история, 55 милиона, ако не се лъжа, казахте. Искам да разбера дали си заслужава да се харчат толкова много пари е, с цел е, да се удреме в гърдите. Да се хвалим сами себе си. Службите за информация на Европейския парламент 27 милиона, ако не се лъжа много скъпо удоволствие. Явище за какви градове става въпрос. Париж, Рим, Мадрид, това са доста скъпи места. Не е ли възможно да има намаляване на тези служби за информация? И накрая, нещо, което много ме вълнува, парламентарните посещения. Често от средствата, които се от отпускат, остават известни суми пари. Не може ли те да се връщат по някакъв начин? Много изменения съм внесъл в тази връзка. Може би трябва да положим малко повече усилия, когато пишем своите текстове под формата на изменения. Нашата група, например, предлага да има намаляване с 10% на средствата, по-малко пари в края на парламентарния мандат, освен това. Защо да не положим повече усилия в тази връзка, когато става дума за края на мандата и бюджета? Господин Веле, благодаря за зададените въпроси. Още през изминалите години парламентът в своя бюджет е поставил на проучване е, различни е, аспекти. 0,1% е, е била необходимостта от адаптиране и мотото беше Safe and Innovate. Тоест, ние сме поставили различните мерки на строго проучване с въпроса дали са необходими или не. От друга страна обаче сме правили и нови неща, най-вече в полза на гражданите и организацията на европейската демокрация. Затова ние бихме искали да генерализираме нещата и по тази причина системата за финансово управление, която беше разработена, е важна. Това дава възможност да се гледа по всички позиции в бюджета, дали средствата са изразходвани целесообразно. Мисля, че този подход вече е систематизиран сега по партиите и фундациите. Там има различни мнения. В Европейския съюз има финансиране на партии и фондации от публични средства. В държавите членки и съществуват различни системи за това. Понякога обаче, ако не се прави такова финансиране, в действителност това финансиране се извършва от частни източници, поради което има много, които твърдят, че предпочитат прозрачно финансиране на базата на установени критерии. Става дума за финансиране на европейските партии и фундации. Сега за дума на европейската история. Вие посочихте разходи от порядъка на 30 милиона през 2014 година. Не, за 6 години, не за 2014 година, а за 6 години защото 15,6 милиона са изразходвани през 2014 година, т.е. за целия период са изразходвани 30 милиона, това е правилно. И всъщност вие сте документирали всички цифрови данни. Пак повтарям, 30 милиона са за 6 годишен период сега определени суми и тяхното възстановяване. Това е възможно. Генерална дирекция финанси отговаря за това и може да ви посочи съответната банкова сметка, на която можете да възстановите суми. Госпожа председателката, имам няколко въпроса, но не към вас, господин генерален секретар, а към вътрешния аудитор. Вие всъщност посочвате е, много неща във вашия доклад, но трябва да го получим предварително, за да можем да го проучим предварително и мисля, че е добре, ако ни го давате по-рано. Това първо. Второ, вие казвате, че сте направили одит на пътническата агенция и че има 10 е, точки като констатации. Кои са те? Е, всъщност е, пътническата агенция е една постоянна тема, с която се занимават нашите колеги. Затова питам за резултатите. Трето групите посетители. Там имаше една неизпълнена препоръка. Коя точно? Благодаря ви предварително за отговорите. Е, Благодаря, госпожо председател. По първия въпрос във връзка с раздаването на годишния доклад, моя годишен доклад всъщност беше изпратен на секретарията на комисията КОНТ, но всеки път, за да се изпрати този доклад, трябва да се вземе решение в бюрото. След това той се изпраща на съответната комисия и може да бъде прочетен. По втория ви въпрос във връзка с пътническата агенция. Проведения одит беше одит на регулярните разходи на депутатите. Десетте дейности покриха три основни области. Първата област Sorry, the uh, ten actions covered. Е, извинява се оратора, десетте дейности засегнаха 6 области. Първата област се определя като приспособяване на правилата за отпускане на фиксирана сума възоснова на изминатото разстояние. Казва се, че трябва да направим проучване на на условията и основанията да се отпуска такава сума. Трябва да се видят правилата в това отношение. Втората област са мерки, свързани с увеличаване на административната ефикасност и ефективност на е, на възстановяването на средствата. Дали това възстановяване на средствата може да стане по-ефикасно. Е, на следващо място, третата област, използването на външни пътнически агенции. Искаме да разберем защо някои депутати смятат, че нашата агенция, вътрешната агенция не е достатъчно добра. Освен това, тук разглеждаме и е, достоверността, надежността на документите, които се генерират от външните агенции, както и техните информационно-технологически решения. На следващо място, пътуванията с автомобил разгледахме конкретни мерки за евентуално намаляване на пътуването с автомобили или поне на средствата свързани с това пътуване. На следващо място подобрения по отношение на системите за управление и контрол. Тук става дума за укрепване на екипите от контролиращи и по-добри проверки на плащанията, както и по-бързо изплащане на необходимите средства. И накрая информационно-технологичната подкрепа за услугите, които се отпускат на депутатите. Разгледахме възможността за ново информационно-технологично приложение, което да улесни пътуването на депутатите. Предишната система за контрол се основаваше единствено на фиксираната сума за пътуване. Смятаме сега, че системите трябва да се приспособят, да се променят така, че да се изиска и предоставянето на документи, които доказват, че съответното плащане е направено. Както вече казах, има много подобрения, въведени от Генерална дирекция финанси от приемането на устава за депутатите на САм, Мисля, че новата ИТ система ще помогне в това отношение. На следващо място по отношение на групите посетители, в нашия доклад за тези групи, който е от 2010 година, ние казваме, че има сериозен риск от плащанията в брой е, за тези групи. Смятаме, че плащанията трябва да се правят само и единствено чрез банков трансфер. В е, моята презентация говорих най-вече за това, че има сериозни критики по отношение на възстановяването на разходите за пътуване на групите посетители. Генерална дирекция комуникации има своето тълкуване на правилата. Точно този проблем се надяваме, че съвсем скоро ще бъде решен. Има някои други дейности, които са свързани с създаването на вътрешна информационно-технологична система и се надяваме в крайна сметка, че след време тази система ще помогне за групите посетители. Благодаря, господин Сасоли, след което ще дам думата на докладчика. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички участвали в разискването, което бе много полезно. Ще предам днешните коментари на членовете на бюрото. Ще им предам какво буди загриженост у вас във връзка с темите, които обсъдихме днес. Ще се спра върху два момента. В бюрото на парламента още от първото си заседание в рамките на новия мандат на сам говорим по въпроси свързани с сигурността. Няколко часа преди изборите за Европейски парламент през месец май бе извършено нападение срещу еврейската общност в Брюксел. Бюрото на парламента незабавно след нападението постави на дневния си ред въпроси свързани с сигурността. Те придобиват все по-голяма актуалност, най-вече след най-скорошното терористично нападение. Ние в бюрото обсъждаме тези въпроси от край време на сам. Особено важно е да се предприемат мерки, които наистина да допринесат за сигурността. Господин генералният секретар вече се спря върху някои подобни мерки, като например охраната на входовете на сградите. Всички тези действия изискват ресурси, установяването на координиране между отделните структури и процеси. Всеки може да влезе в нашите в момента всеки можеше да влезе в сградите ни. Бяхме като университетски кампус, което беше чудесно. Но сега трябва да гарантираме сигурността не само на членовете на парламента, на техните сътрудници и на служителите на парламента. Трябва да гарантираме сигурността и на всички останали, които работят тук в сградата. Дължим им това. Важен въпрос е въпросът с необходимостта от промяна в нагласите. Чудесно е, че нашата сграда е подобна на университетски кампус, но виждате на какви трагедии ставаме свидетели в Съединените щати, например. Ако сега не предприемем нищо, можем да станем жертва на терористични нападения. Така ще бъде изложен на опасност не само животът на отделни хора, ще бъдат поставени на карта цели демокрации. Бюрото на парламента и генералният секретарят осъзнават всичко това. Благодаря на господин генералния секретар за това, че от край време се опитва да предприеме правилните действия. Вторият ми коментар е свързан с дума на европейската история. Би било чудесно този дом да бъде посещаван от хора, които искат по-подробно да се запознаят с историята на демократичния процес. Домът на европейската история ще е единствен по рода си център за срещи на представители на академичните среди и на международната общност. Това ще е форум, за представители на академичните среди от Европейския съюз. Трябва да гледаме на този проект като на голям шанс. Трябва да гледаме на него не само като на инициатива, с която ще привлечем 10 000 посетители. Не, този проект е и възможност за разширяването на сътрудничеството на ниво научни среди. Необходима ни е европейска мрежа в тази област, както и средиземноморска и международна такава. Ето защо проектът Дом на европейската история за нас е голям шанс. Той е голям шанс за младите учени и за други представители на академичните среди. Трети коментар. Позволете ми да кажа, че всички решения, които вземаме, които прерастват в регламенти и директиви, въжат и за Европейския парламент. В миналото някои решения във връзка с стопанската ни дейност се вземаха все едно не сме част от общоевропейските пазари, но ние сме част от тези пазари. Например, по отношение на договорите, на конкуренцията, на рисковете. Всички тези фактори играят роля както в стопанския живот като цяло, така и в нашата стопанска дейност. Става въпрос за много важни услуги. Нерядко парламентаристите и техните асистенти се оплакват от качеството на услугите. Оплакват се, например, от лошата храна в столовете, тъй като няма конкуренция. Всичко това може да се промени. Стопанската дейност на парламента трябва да е обект на наблюдение тук на вътрешно равнище. Благодаря ви за днешната размяна на мнения. С удоволствие ще се срещна с вас и в бъдеще. Докладчикът. Благодаря за думата, госпожо председател. Е, уважаеми господин заместник председател Сасоли, уважаеми колеги, наистина аз се замислих на много неща, е, също така и четейки доклада, защото аз ще трябва на 7 февруари да предоставя този доклад и за превод, е, но този обмен на мнение ми даде възможност да отида още по-далече, извън рамките на този доклад. Искам да посоча на колегата Маркос Пипер, че е, това е смисълът на нашата работа и това винаги е било така в Европейския парламент, е, когато е, става дума да речем за влаковете на Бундесбан, да, ще трябва да се каже, че те а, е, е, също трябва да се проследяват. А, е, така че моят доклад а, беше а, насочен към постоянен напредък, а, към постоянно подобряване в отделните сектори и а, това е и смисълът на моята работа. Аз а, искам да посоча, че а, не трябва а, да. А, оставаме винаги при анекдотите. Например, на мен ми хареса отговора на господин генералния секретар, е, хилядите километри, които изминават хората, сейфовете и така нататък. Аз мисля, е, че е, накрая на нашия колега Марко Спифер мога да посоча, че всички въпроси, които той постави, вече са били е, обект на отговор от страна на генералния секретар. Всъщност ние трябва да отидем малко по-далече, е, имайки предвид е, отговорите, които бяха дадени от генералния секретар, имайки предвид въпросите, които отправихме към него в края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 Както напомни господин генералният секретар, аз искам да се канализират нашите проучвания и нашите доклади за само да се концентрират върху освобождаване от отговорност 2013 година, въпреки че имаше много въпроси, които са свързани с 2014, дори с 2015 година. Що се отнася до Paperless, без хартиен парламент, това е интересна тема. Е, ние наистина решим решихме, по-скоро вие решихте тази комисия да бъде една от комисиите, която е водеща в тази сфера. Нещо като предшественик и мисля, че вървим в добра посока. Е, въпреки че е, мога да кажа, че е, все още има тези тонове хартия около нас. Искам да приключа е, в отговор на господин Вали. Смятам, че е важно, че европейски столици като Парим или Рим имат достатъчно места за информационни бюра, които са витрина на Европейския парламент и всъщност можем да използваме тези места. Аз правя това, да речем, в Париж и е вярно това за всички колеги. Е, те могат да правят това е, с тези бюра за информация ние можем да приемаме хора, да организираме дебати, които дават възможност е, да се популяризира Европейския съюз. Благодаря. Желая да благодаря на генералния секретар, на заместник-председателите, на вас, господин Галвин, и на всички колеги, и най-вече на преводачите, които отделиха от времето си. Закривам заседанието. Продължаваме утре в 9 часа.